Creo que vamos a comenzar. Да започваме. Нека да разгледаме основните организационни въпроси, като приемане на дневния ред и така нататък. Добре дошли на всички в нашата малка общност на подкомисията по правата на човека. Надявам се, че сте прекарали приятна и успешна лятна вакансия и сега сте готови за работата и битката, която ни предстои в този мандат. Няма да ни бъде никак лесно. За първи път се явявам пред вас като председател на тази подкомисия и ви моля за снисхождение, ако някъде сбъркам. Сега искам да ви помоля да приемем дневния ред. Имам няколко съобщения. Трябва да изберем втория заместник председател на комисията, но това решение ще бъде отложено за следваща седмица, защото, както знаете, има административни проблеми. Кандидатът за втори заместник председател – трябва да коригира е, членството си в е, други групи. За да членството в е, тази подкомисия е свързано и с членство в комисията по външни отношения. Надявам се, че кандидатката за втори заместник председател скоро ще се присъедини към нас. И така, ще оставим този въпрос за следващата седмица. Следващата точка е размяна на мнения с службата за външна дейност по дневния ред за правата на човека, в това число стратегическата рамка на Европейския съюз и плана за действие по правата на човека и демокрацията. Много се радвам, че сред нас е господин Гонсато, генерален директор. За нас е удоволствие, че сте тук и господин Трояман, който също любезно прие поканата да присъства на това заседание. Организирали сме и заседание, посветено на положението на децата в въоръжените конфликти, по-конкретно в Газа. Сред нас ще бъде и правозащитник Норит Пелет Елхан, която се бори за свободата на палестинците. Обедена съм, че ги че я познавате. Тя загуби 13 годишната си дъщеря при самоубийствен атентат. При всички, въпреки всичките перипети, тя, е, тя продължава да се бори за свободата на Палестина по примера на своя баща, пацифист, който е известен в Палестина. И това, което ще чуем от Норит, ще бъде много интересно е, тя е носител на наградата Сахар в 2001 година и ще ни представи своята гледна точка към една а, хуманитарна ситуация, която продължава от години, но е достигнала връхната си точка в днешно време. И така, ще приемем дневния ред, ако нямате коментари. Също така ще ви бъдат предоставени представени протоколите на заседанията на бюрото в разширен състав, както и решенията, прияти на 19 март и 1 април. Те са за одобрение, така че ако имате нещо да кажете, моля не се колебайте. Можем ли да приемем дневния ред за прият? Може. Съобщение на председателя. Най-напред координаторите, решенията на заседанието на координаторите и разширеното бюро. Относно делегирането на определени правомощия политическите групи делегират определени правомощия на координаторите и координаторите и решеното бюро взимат определени решения. Практиката е, е установена. Надявам се, че ще е, потвърдите е, това положение. На заседанието на координаторите ние се постарахме да съчетаем интересите на политическите групи във връзка с програмата следващите 5 години. Някои от основните теми положението на децата в райони с въоръжен конфликт. Друг важен въпрос за координаторите – е бизнеса и правата на човека. Тоест фирми, които работят в трети страни и работят с други фирми, които на свой ред сключват договори за подизпълнителска дейност, които на свой ред експлуатират работниците и използват по неетичен начин природните богатства. Всичко това може да влезе в по-общата категория бизнес и правата на човека. Ще се опитаме да организираме подобно заседание. Господин Хауърт работи по този въпрос, разработи доклад. Очевидно ще трябва да работим с Комисията по международна търговия и развитие. Мисля, че Темите са и интереси. Преди Европейския съюз да започне да проповядва на когото и да било, трябва сам да служи за пример. Друга тема, която излезе на преден план по време на съданието на координаторите, беше трафикът на хора и трафикът на органи въпросите, свързани с бежанците и вътрешно разселените лица милиони хора, които живеят в изключително трудна и безнадежна ситуация. Може би броят на тези хора никога не е бил толкова висок след Втората световна година насам. Списъкът съвсем не е изчерпателен ще има и допълнително заседание на разширения състав на бюрото, където ще могат да се приемат и други теми. Ние просто начертаваме пътната карта. Бюрократико, асен... възникнаха някои бюрократични трудности. Ако искаме да получим одобрение за гости на подкомисията, това ще, ще трябва да поискаме разрешение предварително. Това противоречи на идеята под комисията да следи отблизо събитията. Тази процедура, доколкото разбирам, е относително нова, а от един месец. Тоест, по-точно един месец предварително трябва да поискаме разрешение, за да поканим гост. Но така или иначе, това са темите, които ще обсъждаме в подкомисията. Ще изслушам всички предложения на групите. Имаме много време, но пък ни предстои много работа и ми се иска в нашата комисия всички, в нашата подкомисия всички а, да изпитват чувство на принадлежност и ангажираност към дейността им. Ако няма коментари, преминаваме към пета точка размяна на мнение с Европейска служба по външни дейност по дневния ред за правата на човека, в това число стратегическата рамка на Европейския съюз. Мисля, че ние трябва да направим равносметка на това, което беше постигнато през последните години, когато беше прият пакета по правата на човека. Това беше важна стъпка напред за външната политика. В крайна сметка, Европейският парламент беше настоявал многократно за подобна стратегия. От 2012 година насам настъпиха събития, които доведоха до засилване на нашата дейност. Хубавото е, че Силвия Гонзато е тук. Той познава Европейския парламент много добре. Той е бил в секретарията на Комисията по външни отношения в продължение на дълги години, познава нашата институция много добре, познава и външната политика на Европейския съюз. Заповядайте. Благодаря, благодаря ви за любезните думи, благодаря ви за възможността да се обърнем към вашата комисия и да говорим за нашите, нашата дейност след изборите. Поздравления за всички вас с преизбирането ви и участието ви в тази комисия. Искам да подчертая също и посланието, което изпрати заместник генералния секретар, именно, че те се интересуват, че ние се интересуваме от засилване на сътрудничеството с Европейския парламент. Факта, че върховният представител реши да ме назначи на подобен пост, е ясен сигнал, че тя иска да подсили контакта и сътрудничеството с вас. Бях решил да ви представя преглед на нашата дейност. Няма да се занимавам с годишния отчет, защото него ще го разгледаме следващия четвъртък. Много добър повод да се срещнем в Страсбург и да го дискутираме но искам да обърна внимание на факта, че в годишният отчет ние се опитваме да повдигнем основните въпроси, е, очертани от господин Кукан, докладчика на парламента, след предходния доклад. Както знаете, в е, периода, който не беше кой знае колко благоприятен в много отношения, продължихме работата си както в е, Брюксел, така и в нашите делегации за е, осъществяване на нашите приоритети и за подкрепяне на човешките права. Ние работим посредством нашите делегации, посредством различни инструменти – Разбира се, основния е класическия дипломатически инструмент за излизане с декларации. 92 такива сме е, публикували през изминалия период в, Брю... в Брюксел и 36 на местно ниво. Също така продължаваме диалога си за човешки права. 30 такива форума всъщност има през есента ще имаме много оживена дейност в това отношение. Туркменистан, Индонезия, Израел. Там се опитваме, опитваме се да направим диалог и с Африканския съюз, Южна Африка, Казахстан, Азербайджан и други. Работим също по темата развитие и изготвяне на стратегии за човешки права за отделни страни. 150 такива сме разработили вече на базата на нашата ежедневна работа. По този начин се ползваме от тях и в диалога ни за човешки права. Разбира се, винаги обновяваме тезите застъпени в тях и работим, искам да подчертая изрично това, защото знам, че парламента понякога има своите резерви за специалния представител на Европейския съюз. Ние работим в тяхно сътрудничество с господин Ламбринидис и с техния директорат. Като се допълваме взаимно, определено и използваме изцяло политическия потенциал, който носи със себе си Ставрос Ламбринидис – за да подсилиме и своя диалог с е, конкретни стратегически партньори. А понякога, ако мога да кажа така, и го използваме, т.е. разчитаме на него да повдигне аспекти на човешките права на най-високо политическо ниво. И той прави именно това по време на своите посещения. Знам, че той ще дойде при вас, за да ви говори и за своята дейност. Мога да кажа също така, че бях изключително впечатлен от начина по който нашите представители на местно ниво, знаете, че Европейската служба за външна дейност представлява тематично дейността, но и работи и с директоратите, които имат дейност в съответните географски райони. И съм много впечатлен как хората там се чувстват ангажирани в тези проекти. Те, разбира се, разчитат на нас, но са готови от самото начало в своята дейност да включват и съображенията, изискванията за спазване на човешки права. Така че ние работим заедно с тях за разработване на обща стратегия за включване на съображението за човешки права във всички други дейности. Друго важно действащо лице е комисията, разбира се. В много от политиките се съдържат измерения, свързани с човешките права и става дума не само за генерална дирекция ЕВКО, ние с тях си сътрудничим в най-голяма степен, защото в край на кращата те превеждат в, е, на практика нашата политика, те управляват средствата, но и Генерална дирекция търговия, предприемачество и други. Планът за действие ще говоря по тази тема малко повече след малко. Планът за действие дава една много добра рамка и основа за взаимодействие на за ежедневно взаимодействие с нашите колеги и приятели. Разбира се, ние застъпваме различни аспекти и ъгли на тази работа и понякога се получават а, противоречия. А, кандидат, председателя на комисията Юнкер а, каза ясно, че е, бъдещия върховен представител ще има и ясна координираща роля в комисията. Така че ако имаме ясно обозначена структура на политическо ниво, това ще се отрази по-надолу и ще ни даде възможност да си сътрудничим много по-удачно и, и тясно с колегите от комисията. Сега, ако ми позволите няколко думи за плана за действие. Той всъщност приключва в края на настоящата година. Доста сме ангажирани с оценката на това до каква степен сме изпълнили отделните дейности, отделните задачи, които си поставихме. Мога да кажа, че когато го разглеждах, аз е, е, бях назначен едва през юли тази година, просто да имате предвид. Е, когато започнах да се занимавам с плана, бях впечатлен, че естеството на задачите беше много различно. Някои бяха дългосрочни, други еднократни. И в такъв смисъл, според мен, е оценката за изпълнението на този план за действие не следва да ни оставя с чувството на вътрешно самодоволство, защото когато, примерно, планираме да приемеме насоки за свобода на религията или човешките права за коренните народи, не може, можем да отчетем, че задачата е изпълнена, защото да, приели сме съответните насоки, но въпросът е какво се случва с прилагането и то с ежедневното прилагане, какво правят делегациите ни на място, какви са последващите ни действия. И именно там трябва да се ангажираме. Има и други дейности, които според мен много успешно бяха изпълнени. В момента в Брюксел има една формация – за работна група, постоянна група. И предоставяме обучение по проблеми за човешките права, естествено, не само за членовете на службата за външна дейност, но и за националните делегати, националните дипломати. Изградили сме и мрежа от 250 контактни пунктове. Не мога да кажа, че става дума за 250 наши делегации, но много често, примерно, имаме е, човек за връзка в политическата секция и човек за връзка в оперативната секция, в зависимост от е, това е, какво, от какво естество са програмите за подпомагане. Работим в много тясно сътрудничество с тези лица, за да създадем и един дух на екипност, да се разпространяват най-добрите практики и да се подсили статута на тези лица в делегациите. Много често те са най-младият, който пристига в делегацията и имат нужда да тяхната роля така да бъде подкрепена и те да имат възможност за директни контакти с посланникът. Разбира се, има обаче и други дейности, които са по-дългосрочни и не можем да кажем, че сме приключили с тях. Една от тях е включването на съображение за спазване на човешките права във всички политики и външни политики на Европейския съюз такъв смисъл поддържаме контакти с колегите, които се занимават с тези дейности, за да видим какво повече и по-добре можем да направим. Една от целите, които сме си поставили е работа по развитието на разработването на показатели за това какво е въздействието от диалога за човешките права. Тоест как да отчитаме дали този диалог има успех. подобни теми биха могли много удачно да се обсъдят и с вас, чисто в работен порядък, за да подобрим начина по който се води диалога. Работим в тясно сътрудничество с Европейската комисия, срещахме се в, с Генерална дирекция е, развитие и сътрудничество, правиме оценка за нашето изпълнение на плана за действие и на базата на те всички, всичко това ще изградим и следващия си план. Нямам съмнение, че новия върховен представител ще е готов да продължи с тази дейност и а, нашият план за действие те първа трябва да се базира на опита ни. И ако мога така да очертая какво планираме, бихме искали да бъдем по-стратегически ориентирани, да, наме, да намалим броя на областите и на дейностите, да ги направим по-конкретни и по-оперативни, да имаме критерии и е, съответно да можем да правим оценка за изпълнение на планирането. Трябва да се подобри и системата за мониторинг. Мнозина представители от страните членки е, подчертават също, че е нужно да има по-добри е, е, комуникации. Картината в никакъв случай не е отрицателна, напротив, имаме много, много успехи в много случаи и това трябва да бъде добре оповестявано на нашите партньори. И мисля, че вече говорих доста дълго, но ако мога да приключа, ние работим и на многостранно ниво. Моят колега е готов да отговаря на въпроси, ако имате такива. И искам да кажа, че така много голям кораж черпя от факта, че ние се учим много. Научихме се да се отваряме, да търсим партньори извън Европейския съюз, да преодоляваме представата за нас като блок, който иска да налага своите приоритети. И така, че създадохме един механизъм за взаимодействие на ниво столици посредством националните делегации, което според мен е, работи успешно и, си следва да бъде, и следва да бъде продължен предвид предстоящото заседание за човешки права 27-та сесия. Председателката. Бихте ли искали да кажете още нещо или да дам думата на колегите за коментари? Колеги, имате думата. Госпожа Хименес Десерейта. След нея госпожа Лох Билер. Има ли други желаящи да се изкажат? Госпожа Хименес серил. Благодаря, госпожо. Позволете ми да благодаря за много активното участие на Европейската служба за външни действия. Говорихте за дългосрочни и краткосрочни решения. в области, в които трябва да има промени. Малко закъснях, така че може би съм пропуснала част от изложението ви. Може би и това, което ще кажа, не е съвсем по същество, но бих искала да знам дали имате по-подробна информация за това, какви непосредствени действия са предприяти за гарантиране на защитата на християнските мълцинства в Ирак, най-вече на жените там. Жените в региона са жертва на робство с цел сексуална експлоатация от страна на ислямските терористи. За нас е много важно да се предприемат действия там. Комисията по външни работи излезе с резолюция за Ирак и Сирия. В тази резолюция има няколко препратки към християнската общност. Какво е вашето становище по този въпрос? Какви действия предстои да бъдат предприяти. Християнската общност има над 1500 годишна история в региона в момента и предстои да бъде насилствено разселена. Предприе... Извършват се актове на жестокост спрямо тази общност, това число и спрямо деца. Какво смятате да направите, за да защитите тази общност, която е не само религиозна, крайна сметка това са човешки същества? Госпожа Лохбилер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Гонцато че прие поканата ни. Благодаря му и за изложението. Съгласна съм с вас за това, че планът за действие и стратегията са много полезен инструмент, както за парламента, така и за неправителствени организации. Те са полезни инструменти за извършване на наблюдение. В рамките на изготвянето на следващия план, какво смятате да предприемете за да се консултирате с Европейския парламент по време на изготвянето му. Заявихте, че е била отправена и критика. Как смятате да реагирате на тази критика? Диалогът за правата на човека. Доколкото разбрах, предстои да се започнат няколко такива диалога, в това число с Южна Африка и Африканския съюз. Имам въпрос за Африканския съюз. От Комисията по правата на човека преди няколко години изпрати своя делегация там. Тогава установихме, че структурите за защита на правата на човека там са в зародиша си и че от тяхната работа няма много голяма полза. Какво е вашето мнение по този въпрос? заявихте, че в рамките на диалога за правата на човека очаквате помощ от нас за повишаването на ефективността му. Ние възлагаме проучвания в това отношение на външни изпълнители. И ако искате да знаете как да повишим ефективността на тези диалози, то мога да ви кажа, че е по-добре да ги преустановим. Университетът в Финландия бе направил проучване на ефективността на диалога за правата на човека с Китай. Това проучване установи, че ефективността му е нулева. провеждането на такъв диалог е по-добре от непредприемането на действия, но когато от него не проистичат никакви резултати, е по-добре да го преустановим. Предприяти са и редица действия в, отнош във връзка с економическите, социалните и културните права, мисля, че трябва да наблегнете повече на тези действия. Някои уязвими групи, като лицата без гражданство, мигрантите и бежанците, не са много добре застъпени в настоящия план за действие. В плана за действие предходния план е поет ангажимент за кампании по отделни теми, като например правата на детето и правото на справедлив съдебен процес. Мисля, че не е предприето много по провеждането на такива тематични кампании. Какво смятате да предприемете по въпроса? Смятате ли да продължите тази мярка? Как Възнамерявате и възнамерявате ли изобщо да включите парламента в изготвянето на плана за действие? Казахте, че ще подходите по-стратегически към него, като намалите броя на предвидените действия и броя на областите на действие но очаквам, че това ще породи много оживени дебати, тъй като неправителствените организации засегнатите от тази мярка субекти ще реагират. Би било много полезно за нас, ако ни обясните какви са основанията ви за съкръщаването на броя на дадени действия или области на действие. Ще дам възможност на още един колега да се изкаже, след това ще има кръг от отговори, след което ще се изкажат още трима колеги. Благодаря. Госпожо председател, госпожи и господа, благодаря ви за изложението за обстойния преглед на предстоящите действия. Ще се спра върху няколко момента. Първо, не смятам, че следва да не следим толкова отблизо случващото се в държавите членки. Не мога да кажа, че положението в държавите членки е идеално. Дори напротив, изявленията на някои държавни ръководители, според които не ни е необходима либерална демокрация, трябва да бъдат последвани от действия, от определена политика. Какви действия според вас трябва да бъдат предприяти от всички европейски институции по отношение на някои несъответствия в държавите членки? Второ, немалко държави съседни на Европейския съюз претендират за предоставянето на права по силата на национални особености. Какво смятате да предприемете по този въпрос? Ако започнем да отчитаме особеностите на всяка една държава, то от действията ни няма да проистече никакъв ефект. Смятате ли, че ако обръщаме внимание на така наречените национални особености, ще изложим на риск въвеждането на по-високи права, стандарти, извинете, при спазването на правата на човека. Още един въпрос, свързан с бюджета. Какъв бюджет е предвиден за 2015 година? Удовлетворен ли сте от направените до момента предложения? Предложения за бюджет, с който да се активизират действията на Европейския съюз в областта на правата на човека. Благодаря. Благодаря ви за въпросите. Първо ще отговоря на въпросите на госпожа Хименес. Повдигнахте един въпрос, който буди много голяма загриженост. Положението на християнското мълцинство и на други мълцинства е нещо, което следим във връзка с конфликта в региона. Но именно поради този конфликт разполагаме с изключително ограничен капацитет за реагиране. Това, което можем да направим е да се възползваме от многонационалните форуми, така че въпросът да продължава да е на дневен ред – призовахме за свикването на извънредно заседание на съвета по правата на човека на ООН, на което да бъде осъдено случващото се в Ирак и Сирия и да се призове за подвеждането на виновните под отговорност. Настояваме също така и за създаването на анкетна комисия. Това са действия и инициативи, от които няма да проистече непосредствено въздействие върху положението в региона, но положението там е изключително тежко, поради което за нас е трудно да намерим други възможности за намеса. Европейската служба за външни действия в момента изготвя документ, в който разглеждаме възможностите за реагиране на действията на групировката Ислямска държава. Мога да ви уверя, че ще предприемем действия. Въпросът за религиозните мълцинства и най-вече християнските мълцинства е обект на внимание от наша страна. Госпожо Лох Билер, зададохте доста въпроси, които показват, че имате и по-големи познания от мен. Зададохте въпрос за контактната група, опитът с която бе много положителен по време на вашето председателство на подкомисията. Планира се тя да продължи работа и при новото председателство. Попитахте и какво смятаме да предприемем, за да си сътрудничим с гражданското общество. Вече сме установили контакт с неправителствени организации тук в Брюксел. Заедно с Таврис Ламбринидис ще организираме редица прояви под формата на семинари. В тях се предвижда активното участие на неправителствените организации, така че да можем да обсъдим не само отделни теми, но и въпроси свързани с метода на изготвяне и изпълнение на плана за действие. Ще дадем възможност за участие в тези прояви и на членове на вашата подкомисия. Връзките с вас може да се установят и в по-неформална среда. Така ще има по-голям ефект от разговорите ни. Говорихте за Африканския съюз и за опита ви там. Според мен диалогът за правата на човека цели именно укрепване на структурите за защита на правата на човека. Той е инструмент за обмен на най-добри практики. Надяваме се, че така ще помогнем на Африканския съюз да изгради капацитет за защита на правата на човека на африканския континент. Напълно съм съгласен с вас за това, че трябва в по-голяма степен да наблегнем на економическите, социалните и културните права. А, що се отнася до диалога за правата на човека с Китай и външните проучвания, според които няма да проистекат много големи ползи от този диалог. Мога да кажа следното. Диалогът е важен и китайските власти проявяват воля за неговото продължаване. Няма блокада от страна на Китай. Мисля, че можем да продължим да се възползваме от възможностите, които ни дава диалогът, вместо да се ограничаваме само с едностранни декларации. По въпроса за економическите, социалните и културните права, това може да е една от темите, която бихме могли да повдигнем в разговорите с китайските си партньори, наред с политическите и гражданските права. Тематичните кампании. Проведени са такива кампании на тема права на жените и права на детето. Те са били провеждани на многостранно ниво, както и на ниво делегации – Тези кампании присъстват и е, в местните ни стратегии за правата на човека. По отношение на следващия план за действие, би било трудно да се каже още от сега кои мерки и области ще бъдат запазени и кои не. Ще трябва да се консултираме за това с върховния представител и заместник председателя на комисията. Но факта, че някои области и действия ще отпаднат, не означава, че няма да предприемем нищо. Планът за действие е просто инструмент за по предприемането на по-активни мерки по някои въпроси на ниво държави членки и на ниво Европейска комисия. Става дума за области, в които трябва да се постигне по-голям напредък. Има други области, в които е установено сътрудничество и които няма нужда да залягат в плана. Господин Отривичус, правилно заяви, че трябва да има вътрешна и външна съгласуваност. Според мен този въпрос е от особено голямо значение. Все повече в диалога си с отделни партньори установяваме, че някои държави провеждат много агресивна политика спрямо Европейския съюз, но за разлика от тях, ние имаме възможност да предприемем нещо по случай на нарушаване на правата на човека. Наскоро се срещнахме с ръководителите на многостранни делегации. Там разговаряхме за това, че трябва от да преминем към настъпление. Трябва да прилагаме по-настъпателни стратегии, настъпателни положителния смисъл на думата. Трябва да проявяваме инициатива, да демонстрираме, че не ни плаши участието в диалог и че не се свеним да изтъкнем някои недостатъци. Неведнъж сме наблягали на всеобщия характер на правата на човека. Това не подлежи на преговори. По въпроса за бюджета за 2015 година би било преувеличено да кажем, че сме удовлетворени. Намираме се в изключително тежък период, бюджетът на Европейския съюз, най-вече тази годишният бюджет, е изключително небалансиран, що се отнася до съотношението между бюджетните кредити за плащания и тези за поети ангажименти. В бюджета се предвиждат кредити за поети ангажименти. Това са един вид виртуални средства, възоснова на които могат да бъдат подписани договори. Но когато действително бъдат направени разходи, например за закупуване на билети, трябва да се мобилизират бюджетни кредити за плащания. Съотношението между кредитите за поети ангажименти и тези за плащания е 1 към 70, което е изключително неблагоприятно. Опитваме се да застанем на по-силна позиция в това отношение – включително и с помощта на парламента, за което сме много благодарни. Опитваме се и по-ефективно да изразходваме средствата си. Благодаря. И аз се радвам, че съм тук. Аз представлявам една от работните групи по правата на човека в съвета. За мен това беше много положителна промяна и водим добро сътрудничество с вас. Надяваме се да приветстваме с добре дошли председателя през следващите месеци по всички важни въпроси. При разработването на стратегическата рамка и плана е, за действие е, Вашата група участва активно. Що се отнася до спецификата по правата на човека, какво да правим във връзка с националните и религиозни специфики. Все по-често се споменава този въпрос. И това е и един от приоритетите на Ставрос Ламбринидис. Поставя се акцент върху всеобщия характер на правата на човека, но заедно с това да отчитаме и спецификата. Не е достатъчно да се каже, че дадена страна е подписала договорите, следователно трябва да ги спазва, трябва да водим диалог на различни форуми. В ООН, да речем, групи се организират, за да подкопаят всеобщия характер на правата на човека и да подчертават спецификата. Що се отнася до правата на човека, до година ще отбележим 20-та годишна от конференцията в Пекин. Това са част от основните битки, които водим. Имаме нужда от широки коалиции. Както каза Ставрос Ламбринидис, не народа, а правителствата са тези, които трябва да гарантират всеобщия характер. И затова трябва да работим заедно с парламентите, правителствата. И затова вярвам, че парламента и вашата комисия играе важна роля, за да, за да не могат правителствата да се измъкват от задълженията си. Всички правителства са подписали ангажименти а, и някои от тях искат да се отчетат да се отчете спецификата, но всички права на човека имат всеобщ характер. Ще добавя само един а, кратък а, момент, а именно религиозните малцинства. Ето защо, е, именно по тази причина искахме да разработим насоки, е, които да се ползват от държавите членки е, и делегациите. Всички страни, които работят по този въпрос, търсят начини за подобряване на стратегията в светлината на заплахата срещу религиозните мълцинства, особено в Близкия изток. Също така работим и в рамките на ОНЕ, където е внесена резолюция за свобода на религиозните схващания. Благодаря. Записали са се четирима души. Нямаме много време. Нашето изслушване ще трябва да започне съвсем скоро. Ще ви дам имената и ще ви призова да задавате кратки въпроси. И ще помоля господин Консато да бъде кратък в отговорите си. Записали са се господин Корски най-напред. Благодаря госпожо председател. Дами и господа, винаги е хубаво, когато можем да говорим за възможностите за насърчаване на правата извън Европейския съюз. Само, че нека не забравяме, че и нашите дейности тук в институциите трябва да са насочени към спазване на правата на човека. И слушали, чухме някои деликатни въпроси, които трябва да бъдат решени. Ще ви дам един пример. В съответствие с специални процедури на съвета по правата на човека има различни мандати и различни работни групи. Една от тях се занимава с въпросите на наемниците и частни фирми за сигурност, но редица държави членки изнасят подобни услуги извън Европейския съюз. И съответната група в, в, в съвета по правата на човека разработи една конвенция която да премахне вратичките в съществуващата нормативна база. Така че онези, които предоставят подобни услуги, да могат да бъдат държани отговорни. Ние имаме постоянно представителство в ООН и ние блокираме опити за премахване на вратичките. Ние като Европейски съюз винаги сме гласували против мандата на съвета по правата на човека в ОНЕ, така че този проблем трябва да бъде огледан внимателно. Хубавото е, че позицията на върховния е, представител може би ще промени нещата, защото сегашният върховен представител представлява страна, която най-големия е износител на подобни услуги. Новият върховен представител е от страна, в която подобни лица биват изправени пред правосъдието. Госпожа Вержия. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря за експозе. Вие сте тук в началото на новия мандат. Много от нас имат опит от предишния мандат. Искам да кажа, че на книга много, в много области беше постигнат напредък. преди 5 години ние тръгнахме почти от нулата, така че промените не бяха толкова трудни. Въпросът сега е как да приложим на практика това, което е разработено. Мисля, че въпросът за това как ще работите с нас е много важен. Опитът ми от последните пет години е смесен. Колко контактни групи бяха анулирани, на колко такива групи не получихме отговорът, който очаквахме. Мисля, че има какво да се подобри. И по цялата проблематика, мисля, че гледната точка на НПО трябва да се отчита в по-голяма степен. И също така мисля, че Европейския съюз трябва да бъде пример пред страни, с които има привилегировано сътрудничество. Вие споменахте Израел. и Има изслушване по Палестина, но госпожа председателката каза, че в Палестина има хуманитарна криза, която е достигнала своя връх дали имаме, доста... имаме средства за натиск върху Израел, но те не се използват. Ще ви дам още един пример и ще спра, за да не ви тревожа, госпожо председател. В страните, с които имаме привилегировано партньорство, има страни, е, има страни от Средиземноморския регион. Аз се радвам от събитията и тенденциите в Северна Африка се тревожа от това, което се случва в Египет, но и в Марокко, защото в Марокко онова, което се случва е тревожно. Организациите, които работят в областта на правата на човека, са подложени на преследване, не им се дава да работят. Така аз мисля, че ние трябва да предприемем действия, които да имат и символичен характер – Благодаря, госпожо Вержия. Госпожа Пост. Благодаря, госпожо председател. Имам няколко въпроса. Като начало искам да попитам дали във вашата дейност има лице, което отговаря за ромите извън Европейския съюз. Е, защото е, именно там страдат а, е, ромите. Те имат. А, нарушават се техните социални и економически права. Работите ли добре със съвета на Европа и с ОСЕ? Още един въпрос, който може би говори за моето невежество, но си мисля Бежанците, които идват от трети страни, извън Европейския съюз, които има статут на бежанци в Европейския съюз и на лошото отношение, на което са подложени в границите на Европейския съюз, имам предвид гражданите от трети страни и по-нататък Израел и Газа, Европейския съюз подпомага изграждането на инфраструктура в Газа – и економическите ресурси на Европа се изразходват за газа, но те се и е, разрушават от бомбите на Израел. И това е, ако щете, разхищение на средствата, които, из, които ние изразходваме. Какво мислите тук? Освен това, мисля, че можем да предприемем много повече дейности. Благодаря, казва председателката. Сега за последният оратор. Благодаря, поздравления господин Гозато. Радваме се, че виждаме в новото ви качество. Много е хубаво това, че вие познавате парламента из основи. Ето защо въпросът ми според мен е много навременен. През юли Европейския парламент гласува резолюция за Египет и аз използвам тази възможност да повдигна този въпрос и да видя какво ще предприеме службата за външна дейност. В резолюцията се настоява за подкрепа на Европейския съюз за резолюция за Египет на следващата конференция на ОНЕ да се следит делата срещу правозащитници и настоява за европейска забрана за износ на определени технологии за Египет. Въпросът ми е какво стана с резолюцията на парламента за Египет и какво можем да очакваме от вас. Заповядайте, господин Гозател. Um, uh, Ще бъда кратък, е, както казахте, защото има изслушване. Госпожо Вържа, аз съм съгласен с е, вас, че ние полагаме усилия да разработим работна рамка. Сега Предизвикателството е да я приложим на практика. Ето това е ангажимента, който поемам. Отбелязвам и вашето неудовлетворение от начина по който подхождаме към контактните групи. Аз ще разговарям с заместни генералния секретар. Може би дневният ред и програмата е налага от, отлагането на някои срещи, но ние имаме нужда от непрекъснат диалог, що се отнася до вашето искане да привличаме в по-голяма степен НПО в нашата работа. Това е един от проблемите, които повдигнах в моята дирекция, когато обсъждахме как да осъдим сегашния план за действие и да направим предложение за бъдеще. Аз казах, че трябва в по-голяма степен да се отчита гледната точка на НПО. Ето защо аз казах, че е полезно да се организират малки семинари, и там да им се предвижда за тях по-важна роля. По-нататък, що се отнася до необходимостта от поставяне на правата на човека в привилегированите партньорства, искам да кажа, че когато говорим за санкции, това не е свързано с, компетен... с нашите компетенции. Нещата се решават на политическа основа. Съвета на външните министри е този, който взима решение. Но ето, тук виждам значение, и необходимостта от тесни взаимоотношения с Европейския парламент и вашата подкомисия, а именно да се набележат а, случаите и причините, поради които се налага да следи ситуацията на място. ние, диалогът, който водят нашите дипломати на място, е възможност да се оказва натиск, за да се решават определени проблеми, да се избягват някои сериозни ситуации. Имаше случаи, в които успяхме да избегнем приемането на закони не отиващи в правилната посока. Що се отнася до до въпроса на госпожа По за положението на ромите извън Европейския съюз. Има специален докладчик на ОНЕ, който ще проучи положението на ромите в цял свят. И ние си сътрудничим. Знаете, че ни сме поели ангажимент да сътрудничим с ООН по структуриран начин. Освен това, ние сътрудничим с ОСЕ и съвета на Европа. Няма да се спирам в подробности, това може да стане друг път. Госпожо Аржентини, и Египет, знаех, че ще зададе този въпрос. Аз помня, че заедно посетихме тази страна. Искам да ви уверя, че Египет е един от проблемите, с който съм, към кой, с който съм особено ангажиран през ноември ние ще използваме форумът като възможност да работим заедно с египетските партньори, за да се променят някои тенденции, които ни притесняват. И ние чухме и изявления в тази посока, що се отнася до предстоящите сесии на съвета по правата на човека има решение да няма отделна резолюция, а да се повдигне въпроса за Египет в нашето е, изложение. Но може би господин Тойман може да каже няколко думи набързо. Е, трябва да отговорим и на въпроса на господин Карски. Благодаря. Съвсем кратко по въпроса за немниците и частните фирми за сигурност. Въпросът е сложен, но ще се опитам да отговоря набързо, защо някои държави членки гласуват против тази инициатива. Основният проблем е комбинацията от две различни и концепции наемници и частни фирми за сигурност. И освен това не смятаме, че съвета по правата на човека е органът, пред който трябва да се повдига този въпрос. Тук излизаме извън границите на правата на човека. Много държави членки са против правно задължителен инструмент, но ние постигнахме споразумение всички държави членки са постигнали доклада за частните фирми за сигурност. Там са включени клаузи за хуманитарна защита. Върховният представител изпрати писмо, с което се ангажира към този документ. В резултат на това всички институции използват подобни компании, които са сключили кодекс за поведение. Това е механизъм за наблюдение с определени ангажименти. Тук се включват различни а, заинтересовани страни, в това число най-големите фирми. Що се отнася до втория въпрос, въпросът ще бъде повдигнат по, в рамките на четвърта точка. В противен случай на 5 ноември ще има UPI е, с, с Египет в Женева. Благодаря, господин Гонзато. Надяваме се да ви виждаме често в тази комисия, където сте винаги добре дошли. Благодаря ви.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 Както казах, предстои ни изслушване за положението на децата в е, зони на въоръжени конфликти, като става дума за конкретно за конфликта в е, Газа и случилото се през лятото. Е, Трудно е дори да знаем колко деца са били убити там. Аз бях в Ромала и чух е, там статистика, която беше смайваща. Над 500 е, загинали или починали деца. Госпожа Норит Пелет сигурно има и повече информация. Ние в нашата комисия сме напълно наясно, че в подобни конфликти най-много страдат децата. И има хора, които са отдали всичко в живота си в помощ на тези неща. И един от, едно от тези лица поддръжник на правата на човека и на децата е госпожа Норит Пелет. Тя вече е носител на наградата Сахаров на Европейския парламент и с голямо желание се отзова на нашата покана да говори пред нас. Няма да отнемам времето с а, приказки сега. А, ще го оставя за нашите експерти. Първо ще чу... видим един филм от ОНЕ. Добре дошли на нашите експерти. Pueden bajar las luces, por favor. Ако може да се намали осветлението в залата, ако обичате. Bueno, quiero, quiero agradecer a, a UNRWA que nos ha facilitado. Благодаря. Благодаря на предоставилите ни тези кадри. Мисля, че видяхме много добро, добра картина на това, което се случва там. Благодаря на организацията АНРАД за тяхната работа в толкова трудни обстоятелства. Ние за това искаме увеличен бюджет за дейността ни в тази област. Искам също така да ви обърна внимание, че на ваше разположение е и доклада на УНИЦЕВ, който описва положението на децата в ивицата Газа. Искам да направя две бележки. Делегацията на групата на социалистите, в която участвах, е, бе възпрепятствана да посети Газа. Знам, че делегацията и на други политически групи не са успели да посетат ивицата и като председател на подкомисията за човешки права официално отправям искане към израелските граждани да дадат възможност евродепутати да влязат в извицата Газа, а също така и представители на националните парламенти, за така че те да имат представа какво се случва там и да дадат своя принос към разрешаването на проблема. Смятам, че е напълно закономерно нашето искане и говоря от името на мнозинството депутати. Тази седмица огромното большинство от децата в нашите страни се върнаха в училищните стаи, но в Газа това не се случва, защото училищата са разрушени или се използват за обежище и за възрастни и за деца така че там учебна година тази есен няма да започне. А живота там и без това е ужасен. Ужасни са нещата, с които се сблъскват деца. Та там. Шест годишните там вече са преживели три войни. Време е да се прекратят тези насилия. Огромна е политическата сложност на конфликта там. Политическата ситуация е в пълен застой, поне на мен така ми се струва. Израел се безпокои безкрайно за своята сигурност, но хуманитарното положение в Газа е по лошо от всякога от 30 години насам. Днес сме се събрали, за да говорим за положението на децата в ивицата Газа и искам да дам думата на госпожа Норит Пелет. Тя любезно се съгласи да присъства тук. Аз лично се възхищавам. Заповядайте, госпожо Пелет. Благодаря, благодаря за поканата, благодаря ви, дами и господа, че сте тук на специалното заседание за газа. Много ми е жал, че тук от газа няма нито един човек, който може да дойде и да каже какво се случва. Аз не съм от газа, дори и да искам да отида там, не мога. Но съм видяла ранени деца от газа и никога няма да забравя тази гледка, защото това ми напомня за жестокостите, нанесени на тези хора от моето правителство и армията, подкрепена от моите данъци за последните два месеца и 12 години преди това. Мисля, че датата 11 септември, когато провеждате вашето заседание сега, не е случайна. Американците успяха със своя талант за драма и публичност да превърнат този дата в символ на злото в света. Но днес нека да си спомним, че Газа преживя 52 пъти 11 септември в последните два месеца, а и много пъти преди това. Някой помни ли кога започна Холокоста в Газа? Кога стигна най-високата си точка? Съмнявам се. Палестинците нямат средствата, които имат американците и израелците, за да направят така, че да се помни тяхното страдание и да се забравят престъпленията им. Затова реших, че трябва да бъда тук, за да мога да се изкажа от тяхно име. С ваше разрешение искам да посветя своето изказване на бабите и дядовците, които, с които се срещнах в е, болницата Маказет и Сен-Жозеф в Ярусалем. Е, е, те лекуваха и се грижиха за своите ранени и обезобразени внуци с кораж, с достоинство, с упорство. и те ме посрещнаха любезно, макар че съм техен враг. Аз съм лингвист и напълно разбирам колко голяма сила имат думите. Знам, наясно съм, че току-що казах Холокост и го направих именно защото това е Холокост. Това, което се случваше в Газа последните 12 години и, и е, стигна своя пик през Рамадана, това е, лято е просто хол, Холокост. Не е операция, не е война. Войната е когато две дър... държави с две армии се бият една срещу друга. Но когато една мощна държава обявява своята доктрина и обявява една цяла нация за враг и с изпраща армията си с пълната си мощ срещу децата на тази нация, когато използва е, логиката на мафията, за да каже, че може да убиваш жеми и деца и, възрастни хора, за да предупредиш лидерите на тази страна и да им покажеш кой е, е управляващия, кой е шефа и също така е, смяташ, че живота на твоите войници струва повече от живота на бебетата на врага, и това с окоръжаването на духовните водачи, религиозните водачи и политическите лидери. Не можете да си представите колко хора в Израел имат стикери на колата си, че живота на нашите войници струва повече от живота на врага когато армията прилага всички възможни начини за да унищожава систематично цяла страна и населението й, това не е война, това е Холокост. Речника казва, че това е пълно унищожение с а, унищожаване на хората, особено с, с помощта на огън. Мисля, че евродепутатите, които посетиха Газа, останаха със същото впечатление, защото те препоръчаха да се прекратят отношенията с Израел. Много жалко е, че не можем да изтрием думата Холокост от речника, заедно с спомените за нацистска Германия. Но факт е, че в момента в света се случва Холокост на много места, защото огромни армии подчиняват по-слаби народи и с, ги убеж ги принуждават да живеят в е, турмоз и загуба на живот. В Газа нападенията, които току-що приключиха, бяха, се случваха в най-населената част на света с е, много е, жестокост, с, с незаконни оръжия, които причиняваха максимални щети, а не минимални. Те разкъсват децата на парчета, изгарят ги. И резултата от атаката е над 200 хиляди е, убити, 600 е, от тях възрастни хора, 200 жени. Над 20 хиляди души са осъкатени, слепи, парализирани, с е, мозъчни увреждания, изгарания. Убити са медицински лица, професори в университета, лекари, 500 000 къщи, 200 училища, 17 болници, над 200 джами са унищожени. Над 600 000 хора са без жилища, без възможност да се прехранват. 1,8 милиона души, цялото население на Газа няма електричество, няма вода, няма канализация няма медицински доставки, храна, няма свобода. Само защото принадлежат към една религиозна и културна група. Това не е война, това е геноцид на една социална група, социоцид. Това е геноцид на етническа група, етноцид, а за палестинците реално това е холокост. И докато някой не измисли някой по-удачен термин за тези жестокости, това е терминът, който предлагам да използваме за тези жестокости, расизъм и безразличието на света. От години в е, живота в Газа става все по-труден, по-лош -по от най-лошото гето санитарните условия, хигиените условия са много тежки. Няма канализация, няма електричество, няма чиста вода за пиене. Е, електростанциите са разрушени от Израел и Израел не разрешава те да се построят отново, макар че лъже. Е, има един отличен израелски сайт, който се нарича Access. Всяка седмица той е, регистрира какво се случва, какво влиза и излиза в газа, какво, какви ограничения има за продукти и е съвсем различен от, е, от погрешната информация, която получавате от израелската пропаганда. Мисля, че всички сте виждали фотографиите от миналата зима, когато жителите на Газа газеха в водите на замърсените канализационни води, за да носят децата си на раменете и да ги водят на училище или да отидат на работа или на пазар в мръсна, замърсена е, отпадна вода. Там има болести, дефицит за всичко през 2008-2009 и атаките, които се случиха там, а и в последната безпощадна атака, за която палестински и международни лекари твърдят, че е най- най-жестоката от както има израелска агресия е, срещу Газа. Докторите и експертите твърдят, че се използват оръжия, които до сега са непознати войници, които идват от е, Газа, твърдят, че там е има, са, тя е лаборатория за всякакви смъртоносни оръжия. Аз лично видях деца и възрастни с е, дубки, рани по тялото си, без шрапнели. Цяло семейство без крака, изгорени малки деца, момиче, чието очи не съществуваха, деца и, и е, възрастни, които са просто безжизнени с, с щупен гръбнак, с изгорен мозък, жена, чието крак експлодира, млад мъж, чието вътрешни органи изведнъж изгоряха. Преди да стигна тук, говорих с доктор е, Алхасан, който е специалист по съдова хирургия и работи като доброволец в Газа една седмица. Той предполага, както и доктор Гилбърт и доктор Фосе, които са се работили в Газа по време на 2008-2009 и нападенията на Израел и отново сега, че подобни странни рани са причинени от оръжия, които се наричат инертни бомби, забранени за използване в силно населени места но а, свидетелствата за това просто ще бъдат погребани от пасъка, докато международната общност получи разрешение да изпрати комисии и наблюдатели да видят какво се случва. За нещастие обаче раните няма да зараснат толкова бързо. Мнозина от оцелелите, според лекарите, не могат да бъдат излекувани, защото има много инфекции, причинени от бактерии, резистентни към антибиотици. Те съсипват имунната система. Аз посетих е, е, болницата Макасет. Тя харчи около половин милион долара всеки месец само за лекарства. Безспорно, доста доходен бизнес за някой. Миналата се... година присъствах тук на честването на 25 годишната на наградата Сахаров много наситена седмица, когато изслушахме много комисии и подкомисии за човешки права, за права на децата, международни експерти за по право и членове на Международния съд. Но всеки път, когато кажех Израел или Палестина, отговорът беше «А, това е отделен случай». Но така ли е, дами и господа? И ако е така, защо защо? Защо в други случаи, когато има престъпници, военни престъпници, те се изправят пред съд и жертвите дават свидетелства срещу тях? А сега жертвите биват обвинявани за своите страдания, а извършителите са безнаказани. Защо вместо да наказваме военните престъпници, които управляват Израел и Палестина като гангстери, против международното право, изличават от земята цели квартали, убиват жени и деца, нанасят е, наказания и отмъщения на милиони хора просто за да отмъстят, защо страните от Европейския съюз направиха всичко възможно да не могат жертвите да излязат с обвинения срещу мъчителите си? Защо, вместо да се запитаме какво е това образование, расистско образование, което възпитава добрите европейски момчета и мом... е, израелски момчета и момичета да станат е, безкруполни убийци в униформи, само наблюдаваме е, образователната система на жертвите и е, не от, осъждаме е, система, която насажда е, основен е, расизъм, когато най-добрите ученици е, преследват е, палестинците, дори изгориха едно палестинско момче с, окор... с е, насърчаването на религиозните водачи. Този расизъм кара войниците и пилотите да смятат, че палестинските деца не са човешки същества, а просто проблем, който трябва да бъде унищожен. Защо вместо да даваме възможност на потиснатите да имат възможност да се прехранват, да бъдат защитени и да се борят за своята свобода и човешки права, просветения западен свят е, въоръжава окупаторите – създава партньорства дори след е, масовите избивания, повишава дори статута им в Европейския съюз и слага техни представители в комисия. Ако това не е цинизъм, какво е? Хората винаги казват, че Запада не си е извадил полуки от Холокоста или от 11 е, септември. А полуката е никога, никъде, за никога отново. Но ми се струва, че е, светът е, си извади една друга важна полка, а именно, че може и да не те накажат за масови убийства, ако убиваш е, точния народ на точното място. Когато жертвите са палестинци, извършителите не биват наказани, а света си мълчи толкова на убедителното извинение, използвано от Запад и от Европа, за това, че не се намесват и че не дисциплинират, не осъждат жестокостта на Израел, апартейда му и неуважаването на международното право, извинението е, че европейците не искат да бъдат наречени антисемити. Но това е напълно неубедително обвинение, защото знам, че всяка страна в Европа извлича ползи от израелската окупация на Палестина. Всяка. Но аз не желая да разговарям с политици и бизнесмени, защото те не чуват моите думи. Искам да говоря с хората, които имат съвест, които смятат, че ако се отрекат израелските престъпления срещу палестинците, а, те ще е, обидят евреите. Нека да кажа отново. Няма нищо еврейско в е, расистското поведение на Израел към палестинци. Напротив, най-известни еврейски мислители винаги са отричали е, доминирането на Израел срещу Палестина. Айнштайн е един от тях, Хана Арент е един от тях, Стефан Хасел също. И много известни равини, учени, в, е, еврейски учени са в тази група. И второ, дами и господа, не може да си позволявате да използвате подобно извинение, когато се убиват деца. Не може да се грижите за това как ще ви нарекат хората, когато там се вихри Холокост. И аз не мога да си позволя да се страхувам от хора, които ме наричат предател, защото заставам на страната на потиснатите. Много повече хора, разбира се, са били, умрели за това, че се наричат е, предатели. Много по-малко са умрели от това, че са били наричани антисемити. Но в този момент, в този момент умират деца и техните родители и баби и дядовци. Сутринта беше убито едно момиче, други вчера в Рамала, само защото те са палестинци, по никаква друга причина. Точно както бяха избивани евреите, само защото бяха евреи. И Европа, която загърби евреите тогава, сега загърба палестинците. Дами и господа, вие сте ми връчили най- най-престижната награда на парламента, наградата Сахаров. Моят е, професор Азад и също жертва на израелската окупация, който почина две години след получаването на вашата награда, той почина от унижение, не можеше да понася повече това. Сина му бе убит от израелски войници в училище. Той прекара години в затвора, без да знае защо. Аз по този начин искам да издигна гласа си в негова памет, в защита на хората, които са жертва на насилие от безмилостни а, войници или не могат да се появят в съда, нито Израел, нито тук. Искам да бъдете последователни в своите принципи, без изключение. Обсадата на газа трябва да бъде прекратена. Вчера бяха изгорени е, лодките на рибари на брега на газа колонизацията на Израел на западния бряг е, започва да набира безпредседентна скорост. Няма нито един ден, в който да не биват отвличани палестински деца, разпитвани брутално и убивани. Деца на 4, 5, 6, 7 години, над 200 от тях са в момента в израелски затвори. Затова аз считам, че ние трябва да си зададем днес въпроса в какъв свят ни оставя Холокоста на Газа? Какви хора ще се зародят от пепелта там? Какви хора ще ни срещнат от другата страна на стената? Това ли е, което искаме ние за този красив дневен район, люката на цивилизацията? Днес оставям на ваша отговорност отговора.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 Сега ще дадем думата на представителите на Агенцията на ОНЕ за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток. Сред нас е господин Матиас Бурхарт, директор на представителството на Агенцията в Брюксел. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, за поканата за участие. Благодаря ви, че мога да се изкажа наред с толкова изявени личности, като Норит Пелет – много вълнуваща бе нейната реч, така че на мен ще ми бъде трудно сега да намеря подходящите думи. Днес за пръв път се обръщам към вас, за това позволете ми да ви поздравя с избирането ви за членове на Европейския парламент и членове на тази подкомисия. От името на нашата агенция ви желая всичко най-добро. Нека бъде ползотворно сътрудничеството ни в рамките на този мандат тъй като за пръв път се изказвам тук от името на моята агенция, нека накратко ви опиша кои сме и с какво се занимаваме. Трудно се произнася акронимът Агенция на ОНЕ за подпомагане на палестинските беженци в Близкия изток. Агенцията бе създадена през 1949 година от Общото събрание на ОНЕ. Нейният мандат е да предоставя подкрепа и подпомагане на палестинските беженци в Йордания, Ливан, Сирия, Газа и западния бряг на река Йордан. Нашата агенция няма обаче мандат за намиране на решение на все още нерешения проблем с бежанците. Ние сме единствена по рода си структура, тъй като предоставяме услуги от основно значение, като образование, социални услуги, подпомагане и други, подобни на услугите предоставени от правителството. 30 000 наши служители работят по места. Повечето от тях са палестински бежанци. Агенцията ни се финансира изцяло от доброволни вноски. В Газа имаме около 12 500 местни служители. 10 са международните ни служители. Тези служители предоставят хуманитарна помощ. Сред тях са лекари, медицински сестри, административни служители и инженери. Европейският съюз предоставя щедра подкрепа. 50% от трудовите възнаграждения на тези наши служители герои се заплащат от извинете, не Европейския съюз, а ООН. Въоръженият конфликт между Израел и Хамас, който продължи от 8 юли до 26 август тази година, оказа изключително тежко въздействие върху децата в Газа. Над половината от населението в Газа е под 18 годишна възраст. Благодаря на вашата председателка, че ни позволи да ви покажем кадрите, които видяхте в началото на заседанието. Преди кризата 66% от населението зависеше от продоволствена помощ за оцеляването си. Продоволствената несигурност възлизаше на изумителните 72%. Днес агенциите за предоставяне на хуманитарна помощ всъщност трябва да се грижат за цялото население на Газа, тъй като са нанесени огромни щети на инфраструктурата цивилното население, най-вече децата, заплати особено висока цена, тъй като страните по конфликта не спазиха своите задължения по международното и международното хуманитарно право. Блокадата от страна на Израел, която продължава вече 8 години, оказва много тежко въздействие върху живота на децата в ивицата Газа. Тя оказваше такова въздействие още преди конфликта. Затова вдигането на блокадата няма да доведе до устойчиво примирие. Но устойчиво примирие е необходимо, за да могат жителите на Газа да започнат отново да живеят нормално, в това число и 900-те хиляди деца сред тях. Политическият процес, според мен, е единственият инструмент за постигането на траен мир. Връщането към статуквото би било сигнал за ужасяващ провал. Хуманитарната помощ по никакъв начин не може да компенсира не спазването на правата и потъпкването на достоинството на жителите на Газа. Според предоставящи хуманитарни, хуманитарна помощ, около 290 000 палестинци са загинали по време на последния конфликт. Загинаха и 200 служители на хуманитарни организации. Сред загиналите повече от една трета са деца. 501 деца са загинали. Тези 501 деца включват 314 момичета и 180 и, а, момчета и 187 момичета. 66% от тях са под 12 годишна възраст като се вземе предвид броят на убитите възрастни, според УНИЦЕФ около 1500 деца ще останат без родители. Те ще се нуждаят от постоянна подкрепа. Хиляди деца имат нужда от пряк тежка специализирана психосоциална подкрепа, тъй като са били свидетели на убийства, загубили са семействата и дома си. Ще трябва да се положат специализирани грижи и за децата, които са били обект на ужасяващо насилие. В момента няма точни цифри за непридружените деца и за насилието възоснова на пола. УНИЦЕФ и други подобни организации работят за анализ на броя на децата пострадали от насилие, така че да могат да им се предоставят и специализирани грижи. Поне 245 училища в Газа, в това число и 75 училища на нашата агенция, бяха обект на въздушни нападения. Поне 20 държавни училища бяха обект на много тежки щети. Някои от тях вече не могат да бъдат използвани. Едно държавно училище бе използвано от израелските военни сили за военна база. Центровете ни за предоставяне на подкрепа при извънредни ситуации също бяха обект на въздушни нападения, от което проистекоха жертви и наранявания. Поне 45 души бяха убити при тези нападения. Много от тях бяха деца. Нашата агенция редовно уведомява израелските въоръжени сили за местонахождението, за координатите на центровете ни за предоставяне на подкрепа при извънредни ситуации. Обръщаме внимание, че те се обитават от разселени лица. Огромна опасност представляват и експлозивните военни остатъци. Те са огромна опасност най-вече за децата. Когато кризата достигна връхната си точка, предоставихме подслон на близо 300 000 вътрешно разселени лица. Погрижихме се и за още 34 000 вътрешно разселени лица в центрове за спешно настаняване. Извън училищата се намираха още около 800 000 души, които се нуждаеха от подкрепа от международната общност. Сред 300 000, на които предоставихме подслон, бяха 778 000 момчета и 72 000 момичета. Към момента около 63 000 души са а, намерили подслон в около 29 училища. В рамките на програмата за психическо здраве сме предоставили психосоциална подкрепа на хиляди деца, настанени в нашите центрове. 7800 от нашите учители в момента се обучават в рамките на програмата за психическо здраве, така че да могат да предоставят психосоциална подкрепа на децата. Те наистина имат нужда от такава подкрепа, за да могат да се върнат в училище. Образованието е сред нашите приоритети. Нашата агенция съвместно с Министерството на образованието се надява да даде старт на учебната година тази неделя. Това е малко късно, но се надяваме, че могат да отворят поне училищата, които вече са ремонтирани. 241 деца ще се върнат в класните стаи в наши училища. Същият е и броят на децата, които ще започнат годината в държавни училища. Възникват сериозни въпроси във връзка с спазването на стандартите по международното право, най-вече изискването за обособяване на целите и за съразмерност. В Газа нямаше сигурни пристанища цивилното население нямаше възможност да напусне ивицата, тъй като бяха затворени всички гранични пунктове. Сега трябва да се извърши разследване на нарушенията на международното право от страна на всички страни по конфликта. Много е важно да се осигури отчетност, особено когато са пострадали деца или са изгубили живота си деца. Подобни разследвания на нарушения на международното право трябва да бъдат извършени бързо, независимо, щателно и ефективно, за да може да се установят всички отговорни. Във връзка с това приветстваме факта, че израелските въоръжени сили започнаха по своя инициатива няколко разследвания. Това е стъпка в правилната посока, въпреки че бихме предпочели да се проведе независимо разследване с съдействието на Израел, който да сътрудничи на Международния съвет, на съвета по правата на човека, извинете, на ООН. Надяваме се, че ще ни съдейства и Европейският съюз. Трябва да бъде прекратена блокадата на газа от страна на Израел. Трябва да бъдат отворени пазарите на западния бряг на река Йордан. Палестинците се нуждаят от това, за да могат да търгуват с рибния си улов, например. Проблемът е, че нищо не може да излезе от газа. Няма достъп до пазарите. И това обезкръвява економиката в региона, която преди бе много демокр... динамична. Липсват също така строителни материали. Липсваха и преди кризата. Има много проекти на нашата агенция в размер от 70 милиона евро, които бихме могли да осъществим незабавно, но все още не е започната работа по тях. Само един проект за изграждане на жилища на стойност 12 милиона евро бе одобрен през изминалите 17 месеца. В заключение, нека изложа някои препоръки Смятам, че Европейският съюз трябва да повиши информираността за изключително тежките последици от конфликта в Газа за децата. Трябва да призове за прекратяването на блокадата, да допринесе за възстановяването на газа в основа на един реалистичен механизъм, който да отчита загрижеността на Израел във връзка с сигурността, но и да се отчете необходимостта от ефективни мерки и ефективно изразходване на средствата. Израел също трябва да поеме своята част от отговорността по този процес. Трябва да се подпомага разследването на всички регистрирани нарушения на международното право, които са оказали въздействие върху деца трябва да се гарантира подвеждането под отговорност на извършителите. И накрая Европейският съюз трябва да се възползва от всички свои политически инструменти и насоки за децата в региони на въоръжен конфликт така че закрилата на детето да бъде отчетена при предоставянето на хуманитарна помощ за газ. Ahora tenemos con nosotros al responsable de los territorios palestinos. Благодаря ви. Сега представител на Европейската служба за външна дейност и ще ви помоля да бъдете по-кратък. Благодаря. Ще говоря на френски. изказването ми ще бъде относително кратко. Мисля, че в залата след изказванията има доста вълнение. И... Онова, което ще представя, се основава на информация, предоставена от колегите от Генерална дирекция ЕХО, хуманитарна помощ и гражданска защита. Може би те ще бъдат малко по-сухи в сравнение с е, предишните емоционални изказвания. Е, разбира се, това означава, че не се вълнуваме от трагичната съдба на децата, не само на загиналите, но и на онези, които са останали без семейство и дом. Войната е ужасно нещо и всички, които присъстват в тази зала, се вълнуват от събитията, преминавам на английски, за да ви представя елементите и информацията, която им беше представена от две генерални дирекции за реалността на място, това, което констатирахме и посланието, което изпрати Европейския съюз през последните седмици и месеци на нашите партньори на място и всички дипломатически дейности, които предприехме. Е, в, е, този, в тази сложна ситуация нищо не е лесно, нищо не е просто. Преминавам на английски. Приветстваме примирието между Израел и Палестина. Е, надяваме се, това ще бъде прелюдия към окончателен край. Ние смятаме, че само траен, трайно примирие между е, Палестина и Израел ще даде възможност да бъдат удовлетворени основни потребности, като електроенергия, водоснабдяване, дом. Искам да напомня заключенията на съвета по мирния процес от 15 август – и спешната потребност в съответствие с международното хуманитарно право за незабавен хуманитарен достъп до ивицата Газа, в това число и за хуманитарни доставки. Ние напомнихме необходимостта от принципите на, на предпазливост и съразмерността. Също така ние подчертахме необходимостта от отговорност и разследване в, на всички е, случаи на злоупотреби. Анкетната комисия, която беше създадена на ниво съвет по правата на човека по време на извънредно заседание в Женева през юли, ще има за задача да разследва на място. Призоваваме Израел да приветства тази анкетна комисия и да й осигури достъп до всички територии, които тя иска да посети. Неодавнашните израелски нападения предизвикаха сериозни разрушения, но и хуманитарни потребности. Тези потребности, свързани с инфраструктура, електроенергия, жилища и прочие, те ще трябва да бъдат решавани по структурен и цялостен начин. Хуманитарните дейности на комисията ще бъдат насочени към хуманитарната помощ. Финансовата помощ, предоставена от Европейската комисия, дава възможност да спаси живота на хора и да се възстанови достоинството в Газа, или поне това са целите. Искам само да подчертая, че Отговорът на ЕХО е да отпусне още 5 милиона евро. С това общото финансиране през 2013 година е 31,6 милиона, от тях 23 милиона за газа. Това разбира се е финансова помощ. Целта е да намали страданието, да спаси живота на хората. И за да приключа в рамките на следващите две минути, съобщенията от нашите колеги на място са оскъдни, защото служителите на ЕХО нямаха достъп. Оксфам от Обединеното кралство е сериозен партньор. Той също няма достъп и това не позволява да се оцени хуманитарната ситуация колегите от ЕХО съобщават за разрушения. Аз ще спра тук и ако има въпроси, ще се постара да им отговоря. Благодаря. Четирима души са се записали за изказване, петима, шест. Ще, дам, ще давам думата на по трима колеги. Господин Башир е първият. Използвам тази възможност да ви приветствам, госпожо председател, за избирането ви като председател. Поздравявам Норит за чудесния доклад. Е, аз се разплаках е, като човек, който има внуци. Не мога да не е, съчувствам на онези, които са загубили внуци и деца. Аз съм депутат, но съм и човек на съвестта. Аз посетих Газа в началото на 90-те години. Там видях отчаянието, а, нещата се влушиха. И нещата трябва да се оправят. Ние просто сме длъжни да променим нещата. Що се отнася до промиването на мозъци от равините и политиците, мога да го потвърдя. Младите мъже идват от Англия, откъдето съм аз. Лица, изповядващи юдейската вяра, е, тръгнаха, напуснаха Англия като разумни хора, но се връщат е, като екстремисти. Е, мозъците им се промиват, отказват да се вслушват в разума. В Израел се случва нещо много странно. Искам да ви кажа, че жертвите на насилието могат да станат утрешните злосторници – Казвам го не с радост, а със съжаление. Хората, които са подложени на насилие, могат да станат екстремисти и терористи. Осъждам това. То не бива да се допуска. За съжаление е реално. ИСИС не представлява мисиоманите. ИСИС не, не исляма. Те са, радика, те са радикализирани, когато видят образи като тези, които показахте. И не може човек да не се замисли защо са радикализирали. Трябва да подкрепим палестинските деца, трябва да се подкрепи искането за повишаване на бюджета на УНРА и Израел трябва да осигури достъп до ивицата Газа и САЩ трябва да изиграе истинска роля. Тя не може да бъде само едностранна. Европейския съюз трябва също да, да изпълни своите задължения, да се помогне за намирането на решение, а именно създаване на палестинската държава, както е от споразуменията в Осло. Всички ние трябва да, се, да вървим към създаване на Палестина. Тази страна трябва да се а, създаде и тя да съществува до Израел. И всички действия, които са насочени срещу това, а, трябва да бъдат преборени от нас. Благодаря ви. Благодаря господин Башир, господин Герике. Уважаема госпожо председател, поздравявам ви за избирането ви за председател. Мисля, че ви предстои нелека задача. Уважаеми колеги, нека първо благодаря на изказалите се външни експерти, които направиха обстойни изложения за положението на децата в ивицата Газа. Всички можем да се съгласим с това, че едно дете, независимо към коя религиозна група принадлежи, какъв е цветът на кожата му, каква е националността му, ако загине или бъде ранено при въоръжен конфликт, е едно дете в повече но не бива да гледаме опростенчески на нещата. Защото в Газа и в Израел се води война. Говорим за регион, в който месечно Израел бива обстрелван с ракети до 2000 пъти. До момента Израел не е предприел действия, които да са в разрез с Женевската конвенция. Случаят с Газа не е по-особен. В Йордания и в Сирия има региони, за които вече от десетилетия отговарят Организацията на Обединените нации. Става дума за лагерите там. В тези лагери умират от глад деца. ние, европейците, трябва да поемем отговорността за това. А що се отнася до ивицата Газа, терористичните актове, извършвани от Хамас, са в основата на проблема. Хамас държи своя уражен арсенал в болници, в училища, в детски градини. Дори и училища на Агенцията на ООН за беженците са били злоупотребя... с училища на Агенцията на ООН за беженците е било злоупотребявано с тази цел. Позволете ми днес да цитирам едно наистина вълнуващо изказване на дългогодишен министър-председател на Израел. Ние можем да простим на арабите за това, че убиват децата ни, но не можем да им простим за това, че ни принуждават да убиваме техните деца. Мир между нас и арабите ще се възцари едва тогава, когато любовта им към нашите деца надделее над омразата им към нас. Благодаря, госпожа Алкен. I'll try to control myself. After... Е, Опитвам се да се задържа след е, всичко, което чух, но да не се дава възможност да чуем думата на хората, които са жертви. Това е неописуемо. Толкова се радвам, толкова съм благодарна, че дадохте глас на хората в Палестина, защото поне един път в нашия парламент трябва да се чуят подобни е, обвинения. Обвинения и към нас самите, защото трябва да има хора, които да говорят по този начин. Аз лично не мога да използвам вашите думи и ще ме изритат от тук. Аз, макар че идвам от Дания, която има по-добра репутация от войната, но това, което говорихте за Холокоста и го свързахте с газа. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз съм и баба и не мога, не мога да чувам тези неща, които говорите, без да плача. И ви благодаря за това. Имам и няколко въпроса. Вие сега трябва да ни отговорите представителя на комисията. Вие сте единствения, който може. Защо Европейския съюз винаги се въздържа. Само се въздържаме, въздържаме, въздържаме. Това е единствения глас, който се чува в конфликт. Защо не налагаме санкции? Този конфликт, тази война Европейския съюз се държи като повертетка. Не смее да се приближи до участващите. Защо? Защо се въздържа Европейския съюз? Защо се въздържава в съвета на, по човешките права за разследванията? Защо не настоява а, за да няма безнаказаност. Защо големите страни в съвета на сигурност се възпротивиха? Защо са против Палестина да се обърне към Международния наказателен съд? Защо? После, ако мога да получа отговор от ораторите, не смятам, че трябва да се върнем към статуквото. Статуквото е ужасно. И ако ми позволите, мога да кажа, че това е просто една безкрайна окупация. Примирие без да се реши въпроса как да се премахне окупацията, няма никакво решение. Може би има хора, които не искат да има решението две държави, може би искат да има една държава. Това е мечта. Но според мен всяко подобно действие ще бъде кошмар за десетилетия напред. Затова, моля ви, продължавайте. Но когато се говори за стъктукво, трябва да се реши въпроса и за окупацията. А мирният процес никога не е имало всъщност мирен процес. Трябва да има такъв, но трябва да има и ясно формулирани условия за това. Ние имаме възможности, имаме сили, имаме възможности, имаме правни инструменти, бихме могли да го направим. И искам да се обърна към колегите. Зелените предлагат да се направи едно работно посещение в Газа Израел, възможно най-скоро. И се надявам, че ще направите предложение да изпратим парламентарна делегация, не само представители на политическите партии. Ние преди две години когато бяхме там от тогава насам, непрекъснато ни се отказва възможност да посетим Газа. И не мога да разбера защо непрекъснато се обстрелват училища. Абсурдно е да се обстрелва американското училище извън Газа. Американското училище е училище, утвърждаващо американски ценности. Това е основният му замисъл. И изведнъж е, на средата на училището бе пусната бомба. И попитах защо. Защо? Защото искаме да. Отговора беше, искаме да убием хората, които образоват е, палестинците. Благодаря. Много, много съм благодарна, че чух толкова и ясно изказване тук, а не само лъжи. Благодаря много. Седем колеги са се записали за изказване. Освен това трябва да чуем отговорите от нашите гости и освен това тук е и посланника на Палестина Леваше. Тя също пожела да се изкаже. Тук е представено и Израелското посолство, също иска да се изкажат и могат да се изкажат, ако пожелаят. Така че трябва да ви помоля да бъдете кратки. Госпожа Полсти и след това госпожа Иглесиас. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да изразя благодарност за богатата информация и начина по който беше представена. Аз самата съм от е, две, е, представлявам две групи еврейски и римски, имам роднини, които бяха, е, които са били убити по време на Холокоста. И по тази причина мисля, че използвахте по интересен начин думата Холокост и съм напълно съгласна с това, което казахте. Чух депутати, които говорят по начин, по който се говорило по време на Холокоста, по време на Втората световна война. Онова, което се случва в Газа е системно унищожение невъзможност за хората да живеят достойно, ежедневно насилие срещу млади, стари, деца. Всички те, на всички те се отрича правото на елементарни е, човешки права. В, в моята страна мнозина искат е, разрешително за пребиваване а не го получават, защото хората в Швеция не виждат това, което ние сме, на което ние сме били свидетели, а именно системно унищожаване на хора. Няма причина листа, лица, които са напуснали този ад, да искат да се върнат към него. Ето защо ние, държавите членки, трябва да разберем, че трябва да окажем натиск, така че нашите страни да дават разрешителни за пребиваване на палестинци, защото няма страна, в която те да се върнат. И освен това, искам да кажа, че имам добри контакти с еврейската общност в Швеция. И те казват, че антисемитизмът от последното лято бележи ръст в резултат на събитията в Газа. Е, много е трудно да си евреин е, в е, Швеция. Нека да видим кои групи биват противопоставени. Виждаме кои попадат в полезрението. Виждаме, че това е че подобно нещо се случва в Холокоста. Не можем да настройваме една група срещу друга. Още нещо. Евреите в цял свят не подкрепят действията на Израел. Ние ги осъждаме. Но пък не бива да смесваме държавата Израел с това, което прави и други евреи в Европа и света. Господин Иглесиас има думата и след това госпожа Лохбилер. Вижте сега, колегите непрекъснато иска думата. Госпожа Пелет трябва да си тръгне в 12 без 15. И ако искаме тя да, ако искаме тя да отговори на въпросите, няма да дам думата на никого други го. Благодаря, госпожо Валесяно. Ще се опитам да бъда кратък. Хубаво е това, което говорим, но то би трябвало да доведе до политически действия. Би трябвало хората да се изкажат ясно срещу насилието. Благодаря на това, което каза госпожа Белет. Очевидно е, че хората имат кораж, не се притесняват от това да ги наричат предатели за нас. Вие ще е, герой, въпреки че ви наричат предател вашата страна. И аз бих се присъединила към поздравленията към е, УНРА с е, колегите от делегацията на Обединената левица. Аз се срещнах с Салваторе Бомбарда, директорът по връзки с обществеността на УНРА, който квалифицира ситуацията като подобна на Втората световна война. Ето защо някои говорят за, за аналогии между еврейските гета и това, което се случва в момента. Аз ви при, при, приветствам за предложението, но го дайте в писмен вид. Говорим за насилие, за унищожение, липса на инфраструктура. Не говорим просто за хуманитарен проблем, говорим за политически проблем, който е свързан с незаконната окупация на територия от държавата Израел от 1966 година в противност на противоречие с хартата на ООН. Израел отказва да изпълни резолюциите на съвета за сигурност на ОНЕ, особено нези, които призовават е, Израел да напусне окупираните територии. Да, има аплодисменти, само че лицемерието е по-сигурно. Ние не можем да скърбим за тези загинали деца, ако държавите в Европейския съюз продават оръжие на Израел, когато те търгуват с държава окупатор. Госпожо Валенсиано, вие е, излязахте с прекрасна позиция, но тя е в противоречие с тази на вашето правителство когато беше на власт. То продаде оръжие на Израел на стойност 7,2 милиарда, така че в Испания се ронят крокодилски сълзи, докато същевременно се продават оръжия на Израел. Това е което случва в Европейския съюз. Европейския съюз много, може много бързо да наложи санкции върху Русия, но не го правим по отношение на Израел. Ние представляваме гражданите, не става дума, това не е университетски дебат. Много е хубаво да настояваме за повече средства за възстановяване на Палестина, но не искаме политическа съгласуваност, той да се сложи край на търговията с оръжие с Израел. Ние трябва да настояваме за бойкот на всички е, продукти, идващи от окупираните територии. На трето място трябва безстрашно да настояваме за економически санкции срещу Израел. Госпожа Лохбилер, ще бъда много кратка. Благодаря ви за вашите изказвания. И двамата казахте, че извършителите на военни престъпления трябва да бъдат изправени пред съд и че трябва да има отговорност. Е, по време на предишната точка разговаряхме с службата за външна дейност, е, какво ще е на стратегията по правата на човека и плана за действие. В миналото по Международния наказателен съд нямаше нищо за Израел и Палестина, но мисля, че в нашите програми трябва да си отбележим, е, че е необходимо да включим този въпрос. Това трябва да е, е част от е, дейността на службата за външна дейност. Тази сутрин в германските новини казаха, че израелското правителство ще допусне разследвания на някои извършени престъпления. Само по тези обаче, по които смятат, че има основателни обвинения. По отношение на УНДРА, мисля, че в бюджета получихме много лошо предложение от комисията и съвета и е хубаво, че всички политически групи или поне повечето от комисията във външни отношения поискаха увеличение на средствата. Надяваме се това да бъде прието в пленарната зала. Господин Гьоренс. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя присъстващите тук. Искам да поздравя на онези, които работят на терен, за да смекчат поне малко страданията на засегнатите хора. Хуманитарната е, хуманитарните дейности често се провалят и тъй като тези дейности е, се осъществяват от 50 години, тези провали са хронични. Не знам дали можем да намерим е, отговор на тази драма, но 30 години сме изправени пред трудностите от 30 години, непрекъснато обновяваме формулите, обсъждаме интересите на едните и на другите. Не знам дали в края на тази дискусия е, ще излезе някакво чудотворно решение. И така, един коментар и едно предложение. Коментара. Да, ужасени сме от това, което се случва в Газа. Говорим за окупация, за страдание, може да говорим за недопустима драма, за спазването на принципа на съразмерност. Но заедно с това не, смятам, че думата Холокост трябва да се използва предпазливо. Нека да бъдем предпазливи, когато използваме думите мисля, че този израз не е подходящ. Моят въпрос и по-конкретно предложението, което искам да направя. Аз мисля, че освен на официалните и неофициалните декларации, които правим, какво можем да направим, за да подпомогнем на а, отговорници на компетентните органи, на органите, които търсят решение на проблема и в двата лагера. И в двата лагера има отговорни и безотговорни лица. Ето защо аз си задавам въпросът как да отчетем интересите и на двете страни. Мисля, че ние трябва да търсим решение и да правим разлика между правото на защита и правото на защита на Израел. Нека да видим какво да предприемем в отсъствията на динамика в мирния процес. Винаги е, сме в процес на реагиране на провала и какво можем да направим сега, за да отчетем легитимните интереси на двете страни без да преминаваме, да подминаваме е, с е, мълчание отговорностите и на двете страни. Благодаря. Госпожа Матия с господин Мартин. Е, по една минута боя се. Искам да ви напомня, че ако говорите повече една минута, навлизате във времето на колегите си. Времето е ограничено, следващия път ще се постарая да осигуря повече време за това изслушване. И така, следващата група участница. Господин Хойзер. Благодаря, госпожо председател, за инициативата за организиране на изслушването. Като германец, госпожо Пеле, трябва категорично да заявя, че понятието Холокост, което използвате, се използва само за преследването на евреите, на синти и рома и на други мълцинства. Би трябвало да се използва само за това преследване. Използвам тази дума, срамувайки се като германец. През 2012 година бях член на последната делегация, която посети Газа. Още тогава положението там беше особено тежко. Още тогава Газа бе един открит затвор. Но сега този затвор бе и разрушен. Европейският парламент трябва да излезе с ясна позиция, трябва ясно да заявим спрямо Израел – че може да се стигне и до санкции. Госпожо Пелец, според вас държавите членки се възползват от търговията с Израел, но според мен въжи точно обратното. Държавите членки постоянно инвестират средства в проекти за възстановяване. Трябва да, тъй като Израел разрушава от другата страна. И мисля, че трябва да подведем Израел под отговорност за това. Благодаря, Темен Благодаря. По същество. Проблемът няма да се реши, ако не решим проблема с окупацията. За съжаление, Европейския съюз нищо не е предприел под, срещу тези е, окупации. Заедно с това обаче продължава да е, сключва споразумение с Европейския съюз, едно, че нищо не се е случило. Споразумението за асоцииране с Израел не е суспендирано, независимо от това, че в него има клауза за правата на човек. Европейс... Израел действа безнаказано, въпреки че извършените от него престъпления биха били наказуемо, ако бяха извършени в други страни. Европейския съюз в окупираните територии трябва не само да говори, трябва да поеме своята отговорност, да суспендира споразумението за асоцииране – така че децата в Газа и окупирани територии да не страдат повече от окупация. Цинизъм е, когато виждаме как гинат деца. Господин Мартин. Благодаря. Ще се постарая да бъда максимално бърз. Съгласен съм с госпожа Пелет за това, че ние на Запад се страхуваме да не ни нарекат антисемит. Аз говоря за държавата Израел. Нека ни я бъркаме с Израелите, с юдейската религия. Нека нещата да бъдат и пределно ясни. И аз съм против политиката на Нетаняхо, но не съм анти, а, антисемит. Аз не харесвам господин Барозо, но това не означава, че съм против европейската политика. В момента се води ужасна война и тя се води от десетилетия. Също така има и война на комуникацията и като парламентарист искам да осъдя това. От а, от 25 май, както, когато бях избран, получавам десетки мейли от посолство на Израел в Париж, в които ми описват позицията на Израел. Другите са терористи, според тях. Ако Хамас се държи по начина по който се държи, то трябва да кажем, че то е рожба на политиката на Израел, насочена срещу отслабване на Махмут Абас. А, нека това да бъде ясно. А, имам да кажа много неща, но няма време. И подкрепям идеята за парламентарна делегация в Палестина, Израел, за да се покаже присъствието на Европейския съюз. Ние не се гордеем със своето минало, аз нямам желание да се срамувам от това, което препоръчваме. Всички ние трябва да сме там. Тусан. Так så mycket, fru ordförande. Jag har eh, vid flera tillfällen... Благодаря. Много... Аз съм бил в Газа многократно, бил съм свидетел на бедността и отчаянието сред населението. Много е трудно е, да, човек да не се развълнува. Невинни жертви на въоръжените конфликти. Това е недопустимо. Трябва да реагираме всеки път, когато има такива жертви. Не можем да не осъждаме всяко, всяко насилие, е, както физическо, така и психическо. Психическото насилие отдавна съществува в Южен Израел терористичните атаки, е, е, ракетите са факт от е, доста години. Аз съм бил на различни места, виждал съм ужаса по лицата на еврейски деца, когато ги бомбардират за пет или шести път в рамките на един и същи ден и трябва да бягат към бомбоубежищата. нези, които е, се вълнуват от е, съдбата на децата, трябва да са наясно с това, че нещата трябва да се отворят. В противен случай ще възникне проблем на доверието. И има ислямска вой... терористична организация, приета като такава от парламента. Те нападат жени, деца и цивилно население – без да си дават труда да скрият факта, че легитимна цел са всички евреи, мъже, жени и деца. Очевидно те имат желание да заличат Израел от лицето на земята. За да цитирам професора лингвист, ако искаме да ще използваме термина Холокост, как ще наречете това, което се случва в Сирия? Повече от 200 000 души бяха убити хладнокрътно 5 милиона и половина деца са засегнати от конфликта. Благодаря. Давам думата на посланника на Палестина съвсем накратко. Да, съвсем накратко, госпожо председател. Няма какво да добавям и двамата оратори бяха много красноречиви. Само искам да кажа, че има нужда от малко човещина, когато говорим за израелска жена, която е майка на, жена, майка на жертва, тя загубила дъщеря. Но, уважавайте коражи, искам да давам искам да дам дължимото на УНРА он загубих, загуби членове на семейство. Много е важно онова, което и ще започнем да, да правим от днес. Финансовата подкрепа е много важна, но ние трябва да говорим само за едно нещо. Вашето, вашия, вашия дълг в парламента не е да преговаряте от нашето име, а да сложите край на окупацията, както в Газа, в източния Иерусалим и западния бряг. Това ще бъде най-големия принос. Израелското правителство не допусна група нито на сирийците, нито на обединената са да посетят а, Газа. Ето защо нека вашата подкомисия да поиска посещение с участието на всички групи. Благодаря, госпожо посланник. Да, ще напиша писмо. Искам да кажа обаче, аз се, свъ... аз се срещнах с Външно министерство на Израел и поисках разрешение за достъп от страна на депутати от Европейския парламент. Сега европейските органи, служителите на парламента Искам да дам думата на Нурт Палет. Медиите чакат отвън, тя ще отговори. И след това ще дам ще предоставя председателството на господин Преда. Знам, че много ви интересува това, което иска да каже госпожа Пелет. Искам да отговоря на няколкото коментара. Питахте ме какво наричам случващото се в Сирия. В речта си казах, че Холокоста в Газа не е единствения по света. Има много други. И това е много тъжно. Сирия е един от тях. Не мисля, че трябва да правим оценка на на е, порядъка на масовите убийства от това колко са жертвите по брой. А, по отношение на коментара на господин Башир за евреите в Обединеното кралство, един виш духовен служител Равин в Обединеното кралство, който е поддържих на мира, поддържа, Свети Палестина, създаде фонд за средства за палестински болести. Той има публикации в това отношение. Консултирайте ги. Тук се говори също за решението една държава, две държави. В момента там е една държавата и тя е държава на апартейда. И това трябва да се разреши. А как? Как искат това да се случи, трябва да бъде е, решено от палестинците. Аз не знам как да нарека това явление по друг начин, освен Холокост. Ако някой друг ми предложи друг термин, ще го възприема. Аз не съм юрист, не създавам закони, дори не пиша речници, просто използвах моите собствени думи. И искам да кажа нещо за ужасяващите е, е, расистски изявления, цитирани. Е, изявление на Голда Мейер, именно, че палестинците не обичат децата си толкова колкото нас и ги правят жертви. Ужасно е това. Същото твърдение се използваше за евреите по време на Холокоста. Същото твърдение се използва от всички расисти в, свои, в техните попълзновения. И, и скоро имаше статия, където се казва, че няма доказателства, че се крият амуниции в е, училища, частни домове или болници. Но дори и да е така, държавата когато слага своите военни щабове до най- е, в най-оживените квартали в Телавив, е, не може да обвинява другите. Газа е една пренаселена област. Не съм политик, не вземам решения, няма да, не мога да говоря в подобно, подробно, но за мен е това са едни е, неоправдани е, извинения. Никога не съм виждала омраза в е, лицето на палестинците. Аз е, съм автор на криза за това как се представя Палестина в учебниците в Израел. И ако изчетете моята книга или моите статии, ще видите как се насажда расизъм. И това е много опасно. И мисля, че трябва да внимаваме именно с това. Мисля, че отговорих на всичко. Благодаря ви за предложенията. Председателката, благодаря. Благодаря. Аплодисменти.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 Not to forget, it's not the subject today, but we have a tragic situation in Syria. We have a... Не само в Газа, но и в Близкия изток, в Ливан, в Палестина също страда Западния бряг, Йордания. Така че финансовата подкрепа е изключително навремена и ви благодарим. Също така е изключително важно доверието, което изразявате в нашата работа, което е много окоръжително. Приканвам ви да дойдете и да видите. А всичко, което ние можем да направим, с удоволствие ще го направим. Винаги в миналото сме подкрепили парламентарните делегации, които посещават в Газа, с удоволствие ще го направим и за вас. А за вас е ключово право, основно право да можете да дойдете и да видите как се използват вашите средства в Газа. Така че очакваме да ви кажем добре дошли там скоро. Благодаря. Сега давам думата на господин Жан Болован от външната служба. Две минути. Благодаря. Съвсем накратко искам да отговаря на въпросите повдигнати от евродепутатата. Ще ви представя нашата позиция, която заехме и през юли. Ние настояваме да се използват настоящите инструменти и опитът, който има в институцията, външната, службата за външна дейност за разследване на нарушения от двете страни. Като цяло работиме с нашите партньори за постигане на това. Дали ще можем да излезем с резолюция, която да бъде подкрепена от всички страни членки, ще, времето ще покаже. За сега проекто варианта е доста дисбалансиран. През юли по, поради дисбаланса в текста се въздържахме. Но мога да кажа, че ние не винаги се въздържаме е, в съвета за сигурност. Четири резолюции минаха преди това с, с, и ние гласуваме за. Една беше резолюцията за селищата. Второ, за това, за подкрепата за комисията за разследване, ние по принцип регуля... обичайната ни политика е да подкрепяме, призоваваме Израел да даде достъп до на разследващата комисия ще ви е, дам е, съответните обяснения и за това, защо и как е, гласуваме и разбира се, оставам на ваше разположение. Благодаря. Разбирам, че тук са и представителите на Израелското посолство. Искате да се изкажете ли? Две минути. Yes, thank you. Благодаря. Искам само да заявя, че сме много благодарни, че Благодаря ви, че ни давате думата, макар че голяма част от публиката напусна и ние можахме да се изкажем едва последни. Трагедията на децата в Газа е буквално в ръцете на Хамас. Хамас е, предлага на децата на Газа да станат самоубийци, атентатори и ги използва като човешки щит. Те отнемат е, всякаква избор за тях, е, насаждат омраза, насилие и ги осъждат на смърт. И за ваше сведения, представителя на ОНРА каза, че не са намерени оръжия в е, техните помещения, но има изявление, че има ракети в едно училище и те след това са изчезнали. За това се изказа и съжаление, че се поставят е, оръжия в е, училища защото по този начин се застрашават живота на невинни деца. Хаманс е, също атакува силно населени места. Това е изя... известно. Те, освен това, обличат децата във военни униформи, използват военни коли, за да ги придвижват от едно място на друго, не разрешават децата да бъдат извеждани от обсега на действията, инсталират военни инсталации в училищата и използват частни къщи за изстрелване на ракети. Института за палестински изследвания излезе с доклад – че през лятото на 2012 година това е частна институция с нестопанска цел. Този институт казва, че, Хам, че Хамас използва децата за изграждане на туели, е, тунели. 160 деца от Газа са били убити в тунелите нищо не се прави, за да се възпрепятства изпра... използването на техния труд. Те се използват а, просто за а, труд там, защото са много малки и могат да влязат и те или умират от задушаване, или са, а, биват застрелвани от, инфо... от терористи, за да, не дадат информация за тунелите. Те, Хамас използва а, също атаки срещу израелски деца. Те, освен това, застрашават и е, живота на децата в Газ. Хамас е отговорен за терористичните действия, а не Израел. А през лятото ние предприяхме действия, за да изгоним Хамас от Газа. Ние е, се грижим и имаме огромна отговорност за децата и хората там. Благодаря. Е, сега вече трябва да започнем с следващата точка. Вече сме закъснели с 20 минути, затова преминаваме към седма точка – обмяна на мнения, е, кореното население, добивната промишленост и човешките права. На английски сте получили изследването, можете и да го намерите пред залата. Това изследване бе е, поръчано от е, Комисията за човешки права. Ние в предходната ние мандат е, направихме едно изслушване на същата тема за това как добивната промишленост влияе на живота на коренното население и какви са резултатите за спазване на човешките права. И едно от предложението беше да се разгледа в подробност как се отразяват тези добивни дейности на коренното население. И именно за да е, сложим акцент върху това колко уязвими са тези общности на 22 и 23 септември в Нью Йорк ще се проведе е, глобална конференция на, за кореното население. Ние по време на тази конференция ще се приеме една обща декларация И в документите се очертава ясно какво е въздействието на добивната индустрия върху местното или кореното население. Правата му са спрямо добива на ресурси е сериоз, от предмет на сериозна загриженост на нашата комисия. Автора на изследването е много изтъкнат специалист, е, професор Джулиан Бъргер. Той работи и в е, Центъра за човешки права в е, Есекс, Обединеното кралство. Има огромен опит в, по темата, работил е много дълги години по нея. И сега е тук сред нас, за да представи своето проучване. То възлиза на около 30 е, страници с много плътна информация. И сега ще му е, дадем 10 минути, за да го представи. Благодаря, господин е, Бъргер. Заповядайте. Благодаря. Ще говоря на английски. Искам да ви благодаря за възможността да представя изследването, което подготвих за Европейския парламент. И мога да кажа, че имате много така добър шанс. Щях да ви говоря от слайдове, но не можах, така че е, сега ще говоря от сърце. Това ще е по-лесно за вас. Е, изследването, което ми бе възложено, е, трябваше да разгледа въздействието на добивната промишленост за нефт, газ и минно-добивна дейност върху кореното население и неговите човешки права. Какво установи е, това изследване, ще ви кажа след малко. Защо трябва да се обръщаме към темата добивна промишленост и корено население? Много е важно да отчетем, че голяма част от тези невъзстановими е, ресурси се намират на традиционните е, традиционно владени земи от е, коренното население. И те имат не само е, чисто економически интерес, но и културен и духовен интерес към тези земи. И когато там се случват промишлена дейност, това е потенциално сериозно нарушава техните човешки права. В моето изследване разглеждам част от тези е, нарушения, представям примери за това какви нарушения има, включително нарушаване на правото на владеене на земята и ресурсите, за разселване на кореното население, нарушаване на правота им да упражняват културата си, а и на моменти им се отнема правото е, на живот. Буквално има примери в изследването. Също е, това е, е позиция, която се потвърждава от и застъпва във всички международни институции. Има и специален докладчик за, на ООН за правата на кореното население. Сложен бе специално акцент на мегапроектите, където добивната промишленост се очертава като един от основните източници за нарушаване на човешките права. Специалният е, докладчик току-що приключи своя мандат. Е, той също е, имаше за задача да проучи нарушаването на човешките права от добивната промишленост и аз се ползвам в много голяма степен и от неговите констатации. Джон Роки е специалният представител, който разработи насоките на Обединената нация за справяне с нарушаването на тези права, които особено засягат коренното население. Какъв е контекста, в който кореното население в момента упражнява правата си? То има такива ясно декларирани права, формулирани в Декларацията за правата на корените народи от 2007 година. Е, активно подкрепяше Европейския съюз изготвянето на тази декларация. Също има и конвенция на МОД е, за коренното население. Тя е ратифицирана от около 20 е, страни, не чак толкова много. Така че е, рамката на тези права е добре установена. Има също и съдебна е, практика от органите за човешки права, които наблюдават спазването на съответните международни договорености, включително и Съда за човешките права също е взел позиция по няколко подобни дела. Какво установява нашето проучване? Първо, че е, непрекъснато се нарушават правилата на коренното население – индустрията сама по себе си е, предприема мерки за подобряване на положението. В доклада си е, цитирам конкретни дейности, Международния съвет е, за минодобивна дейност и съответната институция в нефтената промишленост. Те излизат с насоки за спазване на правата на коренното население. Това са доброволни мерки и независимо от тях има нарушения на правата. Много е, компании, които практикуват е, на територията на тези корени е, народи, не се придържат към е, принципите, застъпени в собствените им е, насоки. Освен, че има проблем, е, има и е, непрекъснат натиск за добиване на невъзстановяеми ресурси. Развиващи се економии. Китай едва ли можем да наречем развиваща се економика, но все пак те имат огромно търсене за невъзобновяеми ресурси. Все по-трудно е да се добиват те, все по-инвазивни са методите и все по- разрушителни за местните е, територии и хора. Това се отразява по много отрицателен начин. Така че динамиката е, е да има много сериозна е, на хартия рамка за човешките права, доста сложна, е, строга и добре формулирана съдебна практика – но и също така дилемата от това, че всъщност нарушенията на човешките права си продължават, а също така се очаква и да продължат. Какъв ще е резултата? Естествено, лошо реноме за кампаниите и все по-засилващи се е, съдебни процедури, защото представители на това население все по-често прибягват до съда за, в защита на своите права. Те също така се ангажират в гражданска съпротива и динамиката е такава, че ако не се намерят решение на проблемите, конфликтите около корените населения и техните права ще се задълбочават. В изследването си коментирам работата и на Европейския съюз, за това, че признава колко важно е, са правата на коренното население, участието в изготвянето на съответната декларация и форумите, включително и конференцията, която ще се състои на 22-23 септември тази година, както каза и вашия председател след няколко е, дни буквално е, и е, много важни програми, проекти, субсидирани от Европейския съюз, също упоменавам. Но независимо от това, има и е, известен разнобой в е, дейността на Европейския съюз. От една страна дейност, която може да се отрази отрицателно на кореното население и от друга страна ангажираността на Европейския съюз към Декларацията за правата на кореното население. Тоест, се опитвам да представя това като проблем, който съществува както за Европейския съюз, така и за отделните страни, които притежават съответните ресурси, защото въпросът е как да се използват тези ресурси и същевременно да се уважи правото на кореното население да даде съгласие или да не, или да не даде съгласие за използване на съответните ресурси. В доклада ми се съдържат ред препоръки, общо взето спадащи към три категории. Едната е, е настояване да има по-силна правова рамка, включваща санкции срещу компании, които нарушават правата на коренното население. После е механизъм за съдебна защита и които може да се използват в европейски контекст от коренното население в случай на нарушаване на техните права. Това е, е първа основна цел или предложение или препоръка към вас за парламента да помислите как може да се разработи този въпрос. Това в края на кращата е едно основна нужда на тези народи. Второ, е, Европейския парламент е, е така окоръжаван да продължи да подкрепя каузата на коренното население. Сега с световната е, конференция по тази тема имате един фант, фантастична възможност да го направите. Е, споменахте тук, е, че ще има доклад е, или документ при, в резултат от тази конференция. Не съм виждала окончателната версия, знам, че още се работи. Но а, трябва в а, програмата за развитие след 2015 година да се появи ясно послание за подсилване на дейността в защита на кореното население и за мен да се подсили, много важно е това, законовата рамка и то да има а, задължително обвързващ международен инструмент, защитаващ техните права. И накрая, в рамките на Европейския съюз следва да се разгледа това, което наричам аз разнобой или непоследователност, защото европейската машина, така да се каже, е, в някои аспекти извършва дейност, която е в противовест или може да наруши интереса на коренното население – и се надявам, че не отнех твърде много време. Сега давам думата на господин Оливер Луде, член на е, постоянния форум за коренното е, население на ООН. Той ще ни говори за приоритетите за, на е, предстоящата световна е, конференция. А също така оставам сега госпожа Лох Билер да продължи с председателството. Заповядайте, господин Лоде. Thank you, Mr. President. Uh, excellences. Благодаря, ваши превъзходителства, дами и господа. Най-напред искам да ви благодаря за поканата да говоря пред подкомисията по правата на човека като член на постоянния форум по въпросите на местните жители на ОНЕ. За мен е много ценна тази възможност да поговоря с вас по работата на постоянния форум в този важен момент за местните жители, а именно въздействието на добивната промишленост. Също така ще коментирам и подготовката за предстояща световна конференция по местните жители и връзката с добивната промишленост, проучването по върху местните жители, добивната промишленост и правата на човека. Най-напред няколко думи за постоянния форум. Той е консултативен орган към економически и социален съвет ЕКОСОК с мандат да обсъжда въпроси на местните жители, свързани с економическото социално развитие, култура, околна среда, образование, здраве и права на човека. Постоянният форум се състои от 16 назначени членове, половината от тях представляват местни жители или са посочени от тях, половината са посочени от правителствата. Аз самият съм бил посочен от правителството на Естония. Основната дейност е годишна сесия в Нью Йорк, в централата на ОНЕ, провежда се обикновено през май. Там участват над хиляда представители на местните жители, агенции, държави членки. Формулират се редица препоръки към държавите, системата на ООН, по въпроси на местните жители. Много важна част от дейността на постоянния форум и дейността му е свързана с декларацията на ОНЕ. По декларацията на ОНЕ за правата на местните жители, която беше прията през 2007 година от Общо събрание на ОНЕ. Това е най-цялостният международен инструмент по правата на местните жители. Този документ надгражда върху съществуващите документи по правата на човека и включва глобалния консенсус по техните права. Мандатът е, е, Форумът е, дава мандат на Обединените нации, органите му, в това число и постоянните форуми, специализираните агенции, да насърчават спазването и пълното приложение на разпоредбите на декларациите. Както спомена професор Бъргър, е, добивната промишленост многократно и последователно нарушава правата на местните жители, както е казано в декларацията на ООН по правата на местните жители, особено връзка с земята, територии, ресурси, а също така самото право на живот. Често тези нарушения са резултат от съглашателство между компаниите и държавите като, на местните, е, като местните жители е, биват е, пренебрегнати и никой не търси тяхното мнение. Професор Джеймс Аная, бивш специален докладчик на ОНЕ по правата на местните жители, Основният модел на добиване на ресурси е модел, в който външна компания с подкрепата на държавата контролира дейностите по извличането на, местни, на минералните ресурси, като на засегнатите местни граждани се получават се дават определени компенсации под формата на работни места или проекти за развитие на местността. Сега няколко думи за постоянния форум и добивната промишленост. През 2011 година беше проведен на експертна е, среща. На тази среща, проведена в Манила, местните жители е, споделиха, че някои фирми са довели до вредно въздействие върху правата на местните жители. В, този, в някои случаи те, това въздействие е а, е, необратимо. Експ, експертната а, група също така препоръча държавите да преразгледат законите и политиките и структурите, които са вредни за местните жители. На срещата беше препоръчено държавите да гарантират законодателството, управляващо предоставянето на концесии, да включва разпоредби за консултации и свободно, предварително информирано съгласие в съответствие с международните стандарти и, нещо, което е много важно, като се признава правото на местните жители да кажат не. От, там, от тогава насетне постоянния форум е приел няколко препоръки по добивната промишленост през 2009 година. Постоянния форум призва държавите и корпорациите да отчитат напълно присъствието и ефективното участие на местните жители във всички процеси на преговорите, имащи отношение към дейността развивана от добивната промишленост в местните общности. През 2012 година, възоснова на предишните препоръки, Постоянния форум призова държавите да отстояват правото на свободно предварително информирано съгласие на местните жители и да избягват споровете, проистичащи от добивната индустрия. Какво, какъв е резултат тези препоръки? Трябва да кажа, че не е правено цялостно проучване. Но има данни, че някои държави членки, в това число Финландия, Испания, Боливия и Мексико, това са държави членки на ОНЕ, съобщават на форума за известна степен на е, спазване на препоръките за добивната промишленост. Ако проявявате интерес към данните, е, има и, е, имаме и документ индивидуални членове на постоянния форум подготвиха конкретни доклади по въздействието на добивната промишленост, това число Мексико и Австралия. Членовете на форума и секретарията работиха в тясно взаимодействие с глобалния договор на ОНЕ по декларацията на ОНЕ за правата на местните жители през 2013 година. Също така членове на форума участваха в сесиите на комисаря по правата на човека, като се обосновава тезата за включване на правата на местните жители в дейността на този важен форум. Форумът държи да обсъжда въздействието на добивната промишленост върху местните жители е, и ще обърне внимание, ще включи тази тема в дневния ред на бъдещите годишни сесии. Що се отнася до Световната конференция по местните жители, тя ще бъде проведена след по-малко от две седмици, организирана от Общо събрание на ОНЕ. От службата на председателя на Общо събрание Нека да кажа ясно, че това не е конференция, организирана от постоянния форум, който представлявам тук. Тази световна конференция на тази конференция ще участват държавни правителствени ръководители, министри и други висши служители. Очаква се на тази конференция да има възможност да бъдат споделени положителни практики и гледни точки към утвърждаване на правата на местните жители. Секретарията на постоянния форум ме информира, че по време на консултациите за подготовка на, документ, на заключителния документ от Световната конференция, местните жители често повдигнат често повдигат своите тревоги относно дейността на транснационалните корпорации и въздействието на техните дейности върху упражняването на тези права. Проекто заключителният документ споменава конкретно добивната промишленост и местните граждани в параграф 18. Поема ангажимент да обсъди въздействието на основните проекти, в това число добивна промишленост върху местните жители и да гарантира прозрачност правата на местните жители ще се включи в закона, политиката и на практиката. Имаше предложение да се отслаби тази норма. Например, една държава предложи да се добави ангажимента да се защитят местните жители от, защ... от злоупотребата и нарушението на техните права от транснационалните корпорации. Други в това число Европейския съюз предложи да се промени езикът и вместо да ангажимент за преодоляване на въздействието на сериозните проекти за развитие, да се каже ангажимент към проучване в консултация с местните жители. Друга държава предложи да се включи израз в края на параграфа, цитирам, в съответствие с съответното национално законодателство. На този етап на процеса, е, когато остават само две седмици преди конференцията, само държавите членки могат да повлияят върху съдържанието на заключителния документ. В момента се водят преговори, очакваме се и се надяваме, че стандартите, изложени в декларацията на ОНЕ, ще се запазят и изпълнението ще бъде очертано. Винаги е хубаво да се е, чуе допълнителен ангажимент към, правото на местни, към правата на местните жители, тези е, нормативни документи и разпоредби не бива да бъдат отслабвани през последните две седмици. И накрая, но не на последно място, няколко думи за това много важно проучване, представено от професор Бъргър, е, по поръчка на Европейския парламент. Аз с ентусиазъм приветствам това проучване. Отбелязвам, че документа призовава Европейски съюз да спазва международните стандарти, изложени в декларацията на ОНЕ на правата на местните жители. Искам също така да се присъединя и към казаното от редица колеги в постоянния форум, в това число сегашният председател професор Дейли Доро. Смятам, че препоръките в проучването са много актуално. Ще се спра само на някои от тях. На първо място Държавите членки следва да споменат местните жители в своите планове за действие за бизнес и права на човека, да предложат създаването на механизъм за подаване на жалби. И на трето място да се засили, да се подсили европейското на законодателство, така че корпорациите да бъдат държани отговорни за нарушаване на правата на местните жители. Надявам се, че Европейския съюз ще отчете препоръч, препоръките в проучването, за да същат по-добре правата на местните жители от вредното въздействие на добивната промишленост. Това е възможност Европейския съюз да вникне летвата не само за себе си и 28-те държави членки, но също така и да осигури модел за другите регионални междуправителствени агенции Обеден съм, че постоянният форум е отворен за продължаващ диалог и сътрудничество с Европейския парламент по въпроси свързани с правата и добруването на местните жители. Благодаря ви. Господин Люде, съжалявам, че нямаме достатъчно време, което да посветим на този въпрос. Но а, преводачите любезно съгласиха да останат с 10 минути повече. Много се радвам, че има работна група в Европейския парламент с постоянния форум. Те ще посетят Нью Йорк в края на ноември и може би там ще обсъдят съответни заключението от форма, преди да дам думата нормативна база и механизъм за защита. Тук бих направила връзка с Генерална дирекция Сътрудничество за развитие. Смятате ли, че трябва да има задължителни права на ниво Европейски съюз, за да не нарушават фирмите правилата и да бъдат държани отговорни, тъй като нямаме време, бих искала да чуя някои думи за конфликтните минерали. Това е Става дума за схема основана на самосертифициране. Може би може, ще кажа някои думи по тази дума. Защо? механизма трябва да бъде факултативен. Госпожа Гант. След това госпожа Мендес от генерална дирекция Девко. Знам, че познавате темата, но искам да ви помоля да бъдете кратки, за да имат възможност и колегите да се изкажат. Uh, Европейската служба за външни действия благодари на подкомисията по правата на човека за това, че е поела тази важна инициатива да възложи извършването на проучване за въздействието на добивната промишленост върху правата на човека на кореното население. Благодарим за извършването на това проучване, както и за това, че в него се прави опит проблема да бъде разгледан от европейска гледна точка. Благодаря за изложението и на господин Лоден правата на кореното население са сред приоритетите на Европейския съюз. И като се има предвид това, те са трайно залегнали в стратегията на Съюза за правата на човека, както и в плана му за действие за правата на човека. Тези права са уредени в декларацията на ООН и в конвенцията на МОД. Въпреки това, много нарушения се извършват, които, за които отговорността носят трети страни, представители на добивната промишленост. Такива нарушения се извършват дори в държави, където е установено върховенство на закона. Предотвратяването на такива нарушения и подвеждането на извършителите под отговорност може да е предизвикателство. Ще продължим съгласувано да участваме в международните процеси както и да поддържаме двустранни отношения с трети страни, така че да се сложи край на безнаказаността за извършителите на нарушения на правата на коренното население, в това число и за представителите на добивната промишленост. Участваме също така много активно в подготовката на Световната конференция за коренното население, която бе опомената вече няколко пъти тази сутрин. Според нас е важно окончателният документ от това събитие да съдържа силно съдържателно послание, свързано с разпоредбата, която предвижда доброволно, предварително информирано съгласие от страна на кореното население, когато се вземат решения за техните земи и ресурси. Надяваме се, че този документ, проучването на подкомисията по правата на човека, както и доклада на специалния представител на ООН, ще внесат важен принос в предстоящата работа в областта на добивната промишленост и въздействието и върху коренното население. Госпожа Мендес, благодаря ви. Благодаря много на професор Бъргър и на представителя на постоянния форум на ООН. Според нас в Генерална дирекция сътрудничество за развитие сме поели по правилния път. Ще се спра върху някои моменти, свързани с оперативната част от работата на Европейския съюз в тази област. По линията на Европейския инструмент за демокрация и правата на човека подпомагаме някои от агенциите на Организацията на Обединените нации, работещи по темата. А що се отнася до Световната конференция за коренното население, нека най-напред кажа, че наистина се гордеем, че ще участваме активно в съпътстваща я проява. В рамките на тази проява ще поставим началото на проект за осъществяването на наблюдение върху спазването на декларацията на ООН. Наблюдението върху спазването и предполага да се постави акцент върху онези членове, в които се визира въздействието на добивната промишленост върху всички представители на кореното население. Освен това, Поддържаме дългогодишни отношения с МОД с оглед напредък по конвенцията на МОД номер 169. Установили сме връзка и с структурата, която включва агенциите на ООН, работещи по въпросите на коренното население. Съвсем наскоро И тук ще се спра върху работата ни на терен. Препоръчахме на всички наши колеги в делегациите на Европейския съюз да се позовават на всички документи, изготвени от комисията по темата. Тези документи се основават от своя страна на документи, уреждащи корпоративната социална отговорност – Наскоро в Гватемала се проведе конференция по тази тема – бизнесът и правата на човека. Ще имам честа да работя и с представители на гражданското общество. Работим по няколко проекта с прякото участие на организации на кореното население. Единият от тях е в областта на производството на текстил и облекло в Азия. Друг проект е със съдействието на активисти в Азия. Другият проект ще се осъществи в Латинска Америка. Целта му е да се чуе гласът на жените от кореното население – жени в региони, където се извършва минно дело. До мен е, седи една от участничките в този проект. Бихме ли могли с ваше позволение, госпожо председател, да и дадем думата? Председателката, съжалявам, но имаме още само 5 минути и има колега, който иска да се изкаже. Но със сигурност ще се върнем на въпроса за добивната промишленост и кореното население, полезните изкопаеми от конфликтни зони и бизнеса и правата на човека. Не чух от, нито от вас, нито от представителя на СВД отговор на въпроса ми, който бе доколко според вас са необходими по-обвързващи правила. Но бихте могли да ми изпратите отговорите си и в писмена форма. Господин Герке иска да се изкаже. Има ли други колеги, които желаят да вземат отношение? Господин Корал. Имаме още 4 минути. Ще се изкажа на немски. През следващите 4 минути ще имаме устен превод. След това вече няма да се предоставя устен превод. Ще трябва да говорим на английски, който аз лично не говоря много добре. Господин Герке, моля бъдете кратък. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз самият съм израснал в Папуа Нова Гвинея. Прекарах там по-голямата част от детството си. Приветствам факта, че днес поставяме акцента върху коренното население. Смятам, че най-вече Европейският съюз като най-значимото действащо лице в политиката за развитие в световен мащаб и водещ економически регион носи голяма отговорност спрямо коренното население. Много важно е според мен да се запазят културното и езиковото многообразие на тези общности. Около 340 милиона души наброява кореното население по света. Само в Папуа Нова Гвинея над 800 живеят над 800 коренни общности със своите езици. Езикът е ключът за запазването на общностите на коренното население. Трябва да насърчаваме езиковото многообразие не само на нашия континент. Езиците на коренното население трябва да залегнат сред приоритетите ни в дългосрочен план. Нека децата в коренните общности имат възможност да посещават училища, където се говорят техните езици. Имам да кажа още не малко и за добива на полезни изкопаеми, но ще се огранича само с следното. Трябва да насърчаваме добива на метали, чието происход е ясно установен. Трябва да предоставяме закрила и на онези семейства, живеещи в региони, засегнати от добивната промишленост. Нека насърчаваме техните езици, нека им помогнем да се борят с повече увереност срещу надмощието на добивната промишленост и на многонационалните корпорации. Благодаря, господин Герке. Нека повторя, Планът за действие на Европейската служба за външни действия ще бъде доразвиван от 2015 година нататък. Ще имате възможност да излезете с по-подробни предложения и тогава. Днес не е единствената ви възможност. Господин Корал, благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите гости. Що се отнася до въздействието на добивната промишленост върху коренното население, това е тема, която не поражда особен интерес сред обществеността. Немалко от участниците и в днешната проява излязоха от залата преди около половин час. Но темата е свързана с много сериозни въпроси, касаещи правата на човека, засягащи цели общности, които населяват определени територии от стотици години. По темата не се говори в международната общност, тъй като в процеса участват много национални корпорации, които притежават необходимите средства, за да си купят мълчание. Свидетели сме на многобройни нарушения на правата на човека. Економически гиганти извършват тези нарушения гиганти, които въздействат върху правителствата, така че няма намеса от тяхна страна. Един неодавнашен пример беше изграждането на язовира Санта Крус в Гватемала. Немалко неправителствени организации докладваха за този случай. Гватемалското правителство е предприело репресивни мерки по отношение на кореното население в района. Прави сте, като заявявате, че трябва да се прилагат инструменти за закрила, че трябва да се извършва добро управление. Но как можем да гарантираме това тук в Европейския съюз? Ако не можем да защитим дори местното население тук в Европа от дейността на представителите на добивната промишленост. Как, ако не можем да го защитим дори тук, ще можем да се преборим с многонационални компании в трети страни? Защо не упражняваме контрол върху механизмите за обещение? Okay, I think... Председателката, мисля, че от тук нататък ще трябва да продължим на английски. Надявам се, че ще е възможно. I have not a complete answer. I'm not an expert to uh, your questions. But um, may I recall that uh, this regulation on conflict minerals, which is prepared either by DG Trade or DEFCO, I have two informations there.